Okay, well, I've waited. Uh, we've uh, got just about sufficient people to... Добър ден, уважаеми колеги. Има достатъчно колеги в залата, за да започнем. И така, нека да а, започнем с първата точка в дневния ни ред. Доклада на Алфреда Пало на публичните финанси в економическия и паричен съвет. Заповядай, Алфред tutti i colleghi e i Shedon per il contributo. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на всички колеги, особено на докладчиците в Сянка, за тяхното участие в подготовката на моя текст. До този етап е, съм получил 126 изменения към текста. Изменения, които значително подобряват качеството на текста и съм сигурен, ще доведат до компромисни изменения, така че да можем да получим подкрепата на по-голямата част от Европейския парламент при гласуването. Темата ви е позната, колеги. На 12 ноември ще се срещнем с докладчиците в Сянка, за да се опитаме да договорим решения, по които всички сме съгласни. По-настоящем финализирам текста. След това на 19 ноември в Страсбург ще гласуваме по този текст. И тук искам да кажа, че има няколко, някои изменения, които разглеждам внимателно. Изглежда има два подхода, които си против, противоречат. Всички искаме да се стигне до растеж, но Едни от колегите са по-склонни да се премахнат фискалния пакт, пакета от две законодателни мерки, пакета от шест законодателни мерки, защото според тях не се е постигнало достатъчно с тези мерки, докато според други колеги те трябва да останат да мислим целенасочено за растежа, да се вземат мерки в публичния сектор, в технологиите, в където да има инвестиции, да се инвестира в инновации. Мисля, че е много важно тези колеги, които принадлежат на двата противоречащи си подхода, да, си, е, е, е, да признаят, че имат една основна и обща цел. И в крайна сметка никой няма интелектуален монопол, никой няма монопол върху истината. Трябва да вземем решение за това какво би било най-добре за Европа. Защото има много, много популистски движения – които стават все по-силни, включително и в моята страна. Има е, политически движения, е, заемащи демагогски позиции. И за това трябва тук да направим всичко възможно е, да постигнем развитие за Европа. И така, Очаквам с нетърпение това заседание с докладчиците в Сянка. Повечето изменения подобряват текста. Има предложения от е, всички страни. Така в 6.30 е, на 12 ноември ще проведем тази среща и се надявам, че ще можем да постигнем възможно най-широко съгласие. Благодаря. Мерси, мадам ла президент. Лиам. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин докладчик, след последния обмен на мнение по вашия доклад, постигнахме напредък по текста. Вече имах възможност да кажа това. В документа има известна доза догматизъм, но следвайки конструктивния тон, решихме да представим извене, предложения за изменения, за да се подобри текста, за да бъде той в по-голямо съответствие с економическото и политическо състояние на Европа. Групата, към която принадлежа, не е единствената, която има затруднения с вашия вариант. 126 изменения за три страници доклад са доказателство за това. Аз съжалявам, че конструктивният дух, който следваме, не подейства при изготвянето на доклада. По друг доклад, представен в комисията по позната тема, се оказа, че повечето са склонни да отхвърлят е, предложенията блока. За това трябва да се търси по-последователно компромис. Но да мина по същество. 26-те изменения, които представих, е, са свързани с економическото и политическо развитие. Те са важни и това са изменения, които са настъпили от доклада за 2011 и сегашния период. Има промени в еврозоната. Освен това, има отрицателен ефект политиката на строги економии. Има реориентация на економическата политика след Европейския съвет от юни. Въпреки това не се стига до съществените въпроси. Как може да не се отчита влиянието на фискалните мерки върху економиката? Как може да се счита, че строгите економии са единственото решение? Оздравяването на публичните финанси са елемент на растежа. Политиката на економии трябва да отчита и въпросите свързани с депозитите. Вашите хипотези се поставят под съмнение от последните развития, що се отнася до влоговете. В заключение, аз съм убеден, че е възможно да се намери компромис по този доклад, но трябва да работим за сближаване на позициите ни. Благодаря. Благодаря. Нямаме оратор от Алде. Зная, че Свен е заед. Той скоро ще стане баща, така че не е тук. А не, аз няма да говоря от негово е, име, само искам да се извиня от негово име, тъй като а, той ще става баща и трябваше да остане в а, Германия. Мога да ви а, уверя, че двамата членове на тази комисия от групата на Зелените ще продължат да следят развитието по този доклад. За съжаление, аз не мога да се произнеса по същество тази сутрин. Благодаря много. Със сигурност ще бъдат изслушани. Дърк, да, и аз имам малко дете, така че знам за какво става гъма. Нека първо да поздравя докладчика за извършената от негова, него работа. По настояще МКР може да подкрепи доклада на господин Палонен. Бюджетната консолидация е важна за повечето страни от еврозоната и правилата от пакета от 6 законодателни мерки трябва да се прилагат строго. Съгласни сме с докладчика за ориентираните към растежа структурни реформи, за намаляването на бюрократичната тежест, за модернизирането на пенсионните системи. И като разглеждам измененията на колегите, стигам до извода, че за много политически групи този доклад е по-скоро нещо като коледно, коледна ЛХ. Измененията, които искат да, да закачат на нея, са ам, от еврооблигациите до корпоративния данък, искат допълнителни а, собствени ресурси за Европейския съюз а, и като цел сама за себе си, и като а, и с цел да се намалят макроекономическите изменения. Има дори изменения за подобряване на политиката на пазар на труда с намаляване на работното време. А, почти няма нужда да се казва, че всички тези украшения които е, много колеги искат да закачат е, върху доклада, са неприемливи и така ще станем по-малко конкурентни, ще има е, по-малко заетост и повече държавен дълг. Това са някакви идеалистични мечти и за това, госпожо председател, насърчавам докладчика да спазва духа на проекта доклада и очаквам конструктивно сътрудничество по компромисните изменения. Благодаря. Благодаря сега от името на Обединените левици. Думата има Томас Хендъл. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да говоря по изказванията на колегите. Смятам, че ще има достатъчно обсъждане на заседанието на докладчиците в Сянка. Искам да се обърне направо към докладчика. Мисля, че той се е ориентирал много ясно към едно е, или, или избиране между двете основни насоки, в които той очерта. Естествено, без съмнение, трябва бюджета да се оздрави. Никой не е за това да се изхвърлят парите през прозореца или пък да се правят безкрайни дългове. Но от измененията, които са подадени, се вижда, че не може само да се взима предвид, а, раз, пред, да се взимат предвид разходите, но трябва да вземем предвид и доходите. Международния валутен фонд пледира за това да помислим дали политиката на економия е най-подходящата политика и това е мястото, това е доклада, в който трябва да го сторим. Като погледнем развитието на частните парични активи в Европа, това са 36 милиарда евро и като погледнем на този фонд, че имаме 10 е, милиарда държавни дългове, е, тези цифри трябва да ни наведат на мисълта, че вероятно трябва да преосмислим нашата политика по, по, по, по економическите въпроси. Смятаме, че е необходимо да има един дългосрочен баланс между страните, които са в добро економическо положение и страните, които имат дефицити. Трябва тази дискусия да се случи в Европа. Ако искаме да няма евроскептицизъм, то трябва тогава да се погрежим за социалния баланс. Трябва да се погрежим за правилно преразпределяне на тежестите. Е, това е една дискусия, която трябва да се случи с докладчика. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работата, която е извършил. Бих искал да кажа каква е моята реакция на казаното. Добре. Искам да се използвам тази възможност, тъй като няма много души в тази зала. Той е много млад. Да си спомни от 1968 година. Беше казано тогава от Бендит, че не може да има думи без тела. Но непрекъснато се говори напоследък, а няма действия, за да се променят нещата. Когато разглеждаме какъв е анализа на кризата. Можем да кажем, че без да се е случило нищо, се променят анализите за економистите. Има един анализ, те имат различни предложения за промяна. На второ място, изправени пред тази ситуация. Анализите се променят, думите се променят, но преминаваме от нещо, което беше голяма криза, към криза, която, от която уж излизаме. Страните в затруднено положение нямам усещането, че са на път да излезат от тази криза. Необходимо е да има растеж Трябва да има устойчивост. Читам, че днес можем да кажем, че когато има свръха задлъжнялост, когато има финансови трудности, първия приоритет е да се възстанови разновесието. Това трябва да се направи добре, справедливо. Разбира се, има критики към това, което става в страните, които се намират в затруднено положение. но трябва да се направи оценка на реалностите. В Гърция ще се гласуват още по-трудни мерки, но те няма да се прилагат, защото не са устойчиви. Но нашия докладчик успя да постави акцент върху тези въпроси. Считам, че трябва да се постигне компромис, но това не означава, че трябва непременно да се възприеме гледната точка на другите. Трябва да се намери по-скоро едно а, равновесие между различните гледни точки. В доклада трябва да се оправят няколко ясни послания. Ние искаме, както каза колегата Епинг, да имаме твърде много пожелания. Ние искаме този доклад да се превръща в едно колетно дръвче. Трябва да се отчита трудният момент, в който се намираме. Благодаря. Ани. Благодаря. Няколко коментара имам. На базата на забележките на Сан Пол. Е, искам да кажа следното. Преди няколко години имахме в парламента много труден вод за новия пакет, пакета за економиите. Рецесията надхвърля 6,3% в момента безработицата е много висока. И този доклад ни дава възможност да проведем една широка дискусия за мерките, които трябва да се приложат в еврозоната, особено в страните в затруднено положение. Как могат те да преодолеят кризата? На първо място, искам да благодаря на нашия колега за работата му за проекто доклада и искам да подчертая. Смятам, че резолюцията на Европейския парламент трябва да е по-балансирана, по-реалистична. Това означава, че трябва да включим това, което каза господин Лен. А именно цялата нова информация, с която разполагаме, Например, глобалното признаване и от страна на Международния валутен фонд, економическите перспективи, фискалните мултиплайери, възможностите за растеж. Аз а, смятам, че докато не искаме да признаем тези тенденции, ние няма да успеем да възстановим финансовата стабилност. Бе взето решение по европейския семестър, а именно комисията е, да излезе с повече предложение за финансова стабилност, финансово адаптиране. Тук говорим за стратегията 2020, инициативи от държавите членки. Всички тези фактори трябва да, да се влеят в нашата резолюция. На второ място, не би трябвало да загърбваме спецификите на държавите членки. Това би довело до разнобой към подхода в, в, подхода към различните държави членки. Би трябвало да успеем да осветлим всички аспекти на финансовите ситуации в държавите членки. Мисля, че много неща могат да бъдат добавени за поощряването и прилагането на това, което ние наричаме интегриран подход. Повече неща трябва да се включат за економическия спад в еврозоната и вложените в последствие социални и политически условия. Това може да провокира негативни последствия за страните като цяло в еврозоната и, в за страните извън нея. Ние чухме от колегите изказвания в тази посока и аз смятам, че господин Плон е прав. Е, доклада може да се подобри. Има много изменения, които са представени и те могат да допринесат за подобряването на доклада. Например, изменения, които, както казах в началото, изменения, които правят препратки към новата информация, с която разполагаме, информацията за спиралата надолу, финансовия капан, в който се намираме. Невъзможността да се предвиди една и да се формулира политика за финансова стабилност трябва да включим изменения, които правят ясно описание на финансовата ситуация. Трябва да се застъпим за една финансова политика, стабилна финансова политика, която включва както економиките, така и перспективата за финансов растеж. И на последно място Въпреки различен, различните ни политически мнения и предложения, бих искала да се обърна към колегите и е, да им обърна внимание на една статия в Herald Tribune. С, с нека го я прочита. Тук става за загуба на доверието в Европейския парламент. Председателката, има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Тогава давам думата на докладчика. Благодаря, госпожа председател. Най-напред, благодаря на колегите, които се изказаха. Това е много специален момент за Европа. Опитваме се да се обединим – и да постигнем съгласие. Общата ни цел е да подобрим настоящата ситуация. Намираме се в трудна ситуация. Има страни е, в нашия, на нашия континент, които страдат. Надявам се политиката да помогне. И съм убеден, че политиката може да пощи растежа. Тук става дума за различни възможности – за поощряване на растежа. Трябва да се запитаме обаче, къде може да направим економии, например в публичните структури. Какво е положението там? В много държави членки нещата не стоят добре и това е, е мек и меко казано. Моята е, страна ситуацията е много трудна, например. Е, според мен, трябва да заложим на растежа. И трябва да се опитаме да облегчим положението на предприятията и семействата. В много държави членки предприятията и семействата, домакинствата са под натиск, така не може да излезем от рецесията пазарът в Европа се свива. В Германия нещата също не вървят много на добре, особено южната част на Германия. Не може просто да седим с кръстени ръце. Затова казвам, трябва ни открита дискусия. Може би не съм бил достатъчно ясен, но аз не казвам че нещата трябва да са описани, че е вчера, само в черно или бяло. Аз не казвам ултимативната истина. Нека се съмняваме. Съмнението е продуктивно. Може би не съм си изразил правилно. Не съм твърдял, че знам цялата мъдрост на света и че имам ясни, ясна представа какво трябва да се прави. Когато казвам това. Искам да подчертая, че е, с удоволствие съм открит за дискусии и за преговори. Аз не съм такъв авторитарен тип. Естествено, колегите могат да защитят е, своите мнения, но сега е изменение 79. Тук става дума за фискалната политика. Аз имам своето мнение, комисията и Международния валутен фонд също говорят по тази тема за тези мултипликатори, но нещата могат да бъдат обсъдени. Аз няма да дойда на заседанието и няма да кажа това е моята линия и от нея не отстъпвам. но има много изменения. Е, много изменения аз разглеждам като обогатяване към моя доклад. Аз е, не ги отхвърлям. Така че, още веднъж подчертавам, не съм диктатор и благодаря на колегите, които се изказаха. Още веднъж искам да кажа, на 12 ноември ще проведем нашето заседание. Надявам се на ползотворни дискусии. И ако е необходимо, съм готов да се видим и втори път на второ заседание. Надявам се мнозинството да подкрепи бъдещия компромис. Важно е всички политически групи да се подпишат под този компромис. Благодаря. Благодаря, казва председателката. На 19 ноември е гласуването в комисията през декемврийската сесия. Доклада ще бъде представен в пленарна зала. А сега преминаваме към точка 8, което е рамката за оздравяване и преструктуриране на кредитни институции. Ще обсъдим проекта доклада на Конер Хъкмарк. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Ние с тях успяхме да обсъдим вече въпроса. Искам в началото да кажа следното. Това е много сложна материя. Как да се формулира една рамка за оздравяване? Е, тук има много технически аспекти, нещата са много сложни, контекстът е много сложен и е хубаво да сме открити в нашето желание да намерим решение. Нека видим каква е нашата обща цел, какво може общото, с общи усилия да постигнем. Могат да се предложат различни решения, различни средства за решение на проблема, но нека всичко това го обсъдим. И преди съм казвал, че това досие до известна степен е, ако мога така да кажа, е възраждане на капитализма. То върви във всички посоки. Не смятам, че някой може да оспори факта, че имаме нужда да оздравим финансовата система. Когато става дума за банките и за правилата, които въжат за тях, трябва да опишем както приходите, така и разходите и а, там загубите бяха доста големи. Социалисти, либерали, християн-демократи, консерватори, всички биха се съгласили, че има нужда от оздравяване. Изходната точка може да е политическа, но в крайна сметка става дума за формулиране на общия проблем и като го формулиране, може е, чрез формулирането да почнем да мислим и за нови решения. Мисля, че трябва да се постигнат и някои други неща по отношение на рамката за остравяване и управляване на кризата. Трябва да <clears throat> поощрим доверието и надежността в системата. В тази комисия, в този парламент, ние трябва да се справим паралелно и с други досиета. Работим и на други досиета. Е, схемата за гарантиране на депозитите, например, и и директивата за застрахователното посредничество. Мисля, че имаме специална отговорност за създаване на зелената книга. Това е като предварително условие за всички по-нататъчни дискусии по въпросите за банковия съюз и свързаните с банковия съюз въпроси. Тази единна книга от правила предполага факта, че тя ще бъде прилагана във всички държави членки. Искаме да обединим с Европейския съюз колкото се може повече. Искаме да избегнем фрагментацията. Понякога е, се изказвам иронично в, е, тук в комисията, но понякога имам впечатление, че може би става дума за създаване на нов а, съюз, но този нов съюз може да е болен, може да е хремав и да кашля. Така че трябва да оздравим нашия съюз. Това ще, ще има нужда от големи усилия. Имаме нужда от политическо и економическо оздравяване. Трябва да преодолеем фрагментацията и няма да имаме по-добра, по-добър надзор, по-добър, по-добра стабилност, ако допълнително фрагментираме, разкъсваме съюза. Ето защо тази рамка за оздравяване е крайъгълен камък в нашата разлика, в, в нашата дейност и в нашето законодателство. Мисля, че всички приветстваме предложението на комисията. Мисля, че това предложение е добро, то заслужава да бъде приветствано. Може би това предложение трябваше да бъде направено по-рано но и ние трябва да се занимаем с него колкото се може по-бързо. Това се отнася и за някои други досиета. Трябва да обработим и някои други висящи въпроси. Въпроси, свързани с Банковия съюз. Ако не направим това никога няма да постигнем достатъчни резултати. А схемата за гарантиране на депозити в този контекст е също много важна. Въпросът е, че има много рискове. Може да разширим обхвата на нашата дейност прекалено, прекалено много. Но това не би трябвало да се случи. В противен случай ще корумпираме нашите усилия в други области. Има някои насоки, които съм заложил в проекто доклада си. Както споменах, е, трябва да осигурим единството на Съюза. Трябва е, това досие да бъде приложено във всички държави членки. На второ място, каква е целта? Целта, която е заложена още от комисията. Трябва да направим разликата между това какво може и какво не може да направи от дадена държава членка. Важно е да намалим моралната отговорност. Трябва да комбинираме, това трябва да, натам трябва да вървят нашите общи усилия, когато а, правим общата рамка не може да има такава единица, която е прекалено голяма, за да фалира. Такива банки не би трябвало да има, защото в крайна сметка видяхме, че банките фалират. Това трябва да се заложи в единната книга за, за правилата. Защото реалността е, че и големите банки фалират. И когато това се случи, то е, тогава е, няма да може да възродим капитализма, е, каквито и усили, политически усилия да положим. Така че управлението на отделните банки е много важно. Трябва да заложим на, превентивния, на превентивната работа. Ето защо съм се опитал да направя разлика на различните оздравителни инструменти. Докато банката е банка, за която отговарят акционерите и държавата може да се намесва в нейните дейности много малко, а, имаме моралната отговорност – затова тук трябва да направим много ясното разграничаване между а, възстановяването и оздравяването и ликвидирането на банката поради несъстоятелност. Трябва да има специален менеджер по тези въпроси в банката. Видях, че по този въпрос се говори и в съвета, защото е, когато е, държавата започне да се меси в е, банковите дейности, то се отнема част от отговорността на банката, отговорността към гражданите. Така че трябва да се направи ясна разлика между отговорността на акционерите и публичната отговорност, т.е. отговорността на властите. На второ място, нещо, което беше също много важно за мен и аз съм го споменавал и при предишни дискусии, мисля, че е много ясно да се направи разграничението между банка в криза и банковата криза. Това не е просто игра на думи, това, е, това са съвсем различни ситуации. Когато имаме една банка или няколко банки, които са в криза, това тогава проблема е съвсем различен от проблема, който имаме, когато имаме банкова криза. Когато имаме банкова криза, говорим за системна криза. Имаме макроекономически дисбаланси, които генерират проблеми и заплахи за системата като такава. Това може да е рецесия, глобална економическа криза, криза на недвижимостите, пазара на недвижимостите и други макроекономически дисбаланс. Някои банки се справят с ситуацията, други не се справят, просто защото банките имат различно добро управление, различно добро ръководство. Когато имаме банка в криза, то тогава ръководството на тази банка поема отговорността. Той е направило лоши, лош избор на решения. Е, бизнес модела на банката е лош и проблематичен, така че това е проблем, който произхожда от самата банка. В този контекст предложението на комисията мисля, че е достатъчно добро. Трябва да решим Какви ще са нашите действия, когато имаме системна криза? А, тези кризи ще се различават. И опасно е да се каже, че една системна криза може да се реши по точно определен начин. Това, е, това би било грешка. Това е същата грешка, която военните допускат, когато планират бъдещи военни действия на базата на минали военни действия историята се повтаря, но историята върви по различни пътища. И последната криза беше провокирана, може би, от законодателството, но следващата криза може да се породи от проблеми, които сега не може да предвидим. Не може да се каже, че в бъдеще няма да има банкови кризи. Ето защо трябва да имаме едно, прав... едно добро и адекватно законодателство. Моите допълнителни предложения към предложението на комисията вървят в следната насока. Аз опитвам да изясна разликата между системната криза и а, кризата на отделни банки – Опитвам се да определя това, кое, е, да, направя, да дам определение на системната банкова криза и да дам предложение за излизането от тази криза. харесва ми предложения от комисията инструмент за рекапитализация чрез вътрешни източници. Харесва ми предложението за капиталови инжекции. Аз по тези въпроси правя също някои оточнения. И бих искал да кажа към лявата страна на залата, не че правя реверанс към социализма, но трябва да се опитаме да изясним при какви обстоятелства държавата трябва да се намеси и кога не бива да се намесва. Защото когато имаме банкова криза, и имаме е, економическа криза в дадена държава, то изискванията за публична намеса са на лице, условията за намеса на държавата са на лице. Е, тогава има борба за възвръщане на доверието и естествено мерки от страна на държавата тук са обосновани и основателни. Трябва да <clears throat> се опитваме естествено да се, да, доколкото се може банките да се справят сами, но когато това не е възможно, то държавата трябва да се намеси. Ето защо трябва да имаме ясно законодателство. Кога, при какви обстоятелства държавата трябва да се намесва. Тоест, трябва да се каже кога държавата не бива да се намесва и кога трябва да се намеси. Не бива да има неразбиране. могат да се получат различни тълкования, може едно законодателство да а, не е достатъчно ясно. Това бих искал да се избегне. Това беше моята основна идея. Това са основните неща, това е основното нещо, което бих искал да обсъдя с докладчиците в Сянка и с вас. А, на следващо място, инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници, така както той беше предложен от комисията. Мисля, че това е много важен инструмент и трябва да го включим. Инструмента за капитализация е много специфичен. Той е много добър, защото има предварителен превентивен ефект, но в една системна криза е, неговото прилагане става проблематично. Затова аз прилагам и предлагам и други инструменти за публична намеса, за държавна намеса. И когато започнем да дискутираме с, държавите, с докладчиците в Сенки, трябва да помислим как инструментите да станат по-надежни, как да възвърнем доверието в системата и как в крайна сметка чрез технически средства да преодолеем кризата. Може да се опитаме да дефинираме повече е, ситуацията на, задлъжне, на на банковия сектор. Това е интересна част от дискусията. Много е, често ние знаем за какво мислим, но понякога съм изненадан, не винаги мислим едно и също нещо. Оле Шмидт, е, виждам, че ме гледа с изненада дори в момента, когато казвам тези неща. Ако решим, че инструмента за рекапитализация е надежден инструмент и трябва да се използва за оздравяване на банки, то тогава Опитвам се, госпожо председател, да приключа. Е, то тогава трябва да помислим и за тяловите инструменти. А сега за начина по който е, дадена банка може да бъде ликвидирана. Когато в една системна криза се окаже, че една банка няма пари, то тогава говорим за експост финансиране. Няма средства, няма ликвидност. Но има и други фактори. Ако има последващо финансиране за банки, които са се държали добре, а това е добре, но не бива да има финансиране за банки, които са злоупотребили. Е, не би трябвало добрите компании да плащат за е, грешките на лошите е, компании или пък добрите парламентари да, депутати да а плащат за лошите депутати. Говорим за колективна вина. А, няма да посочам имена, но паралелът е ясен. Аз съм сериозен. Трябва да намерим външни външно финансиране, което да е на лице, което да е надежно и в което да има доверие. В противен случай а, от цялата инициатива няма да има смисъл. И освен това, не съм много сигурен как схемата за гарантиране на депозитите трябва да бъде използвана. Мисля, че тя трябва да е доброволна. А, тук става дума за заемане на пари от една държава членка от друга. А, радвам се, че имаме възможност да проведем тази дискусия. Имахме добри дискусии до момента с докладчиците в Сянка. С интерес очаквам бъдещите дискусии. И смятам,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 Исках само да ви кажа, че Елиса се извинява, че няма да може да присъства. Искам да се изкажа в лично качество малко по-късно. Председателката, добре, а, нека първо да дадем думата на докладчиците в сянка и след това ще дам думата на останалите. Ще се изкажа на немски, казва Волф Клинц, защото тук имам много колеги от университета от Германия и а, предприемачи, така че е, бих желала да се изкажа на немски. Който се е съмнявал, че това досие е едно от най-важните досиета в нашия мандат, ще е видял вчера, ще се е убедил в противното вчера, защото на среща в Лондон стана ясно, че много банки са пострадали от кризата. Много банки. Затова приветствам предложението на комисията. той идва късно, но слава богу не прекалено късно. Така че подкрепям преждеговорившия колега. Смятам, че предложението на комисията е балансирано. Но също като гонар смятам, че то може да бъде подобрено. Какво имам предвид? Е, комисията направи и предложението за банковия съюз. Е, то се състои от три стълба – надзора, оздравителния стълб и фонда. Аз мятам, че не би трябвало да чакаме да започнат дискусиите по Банковия съюз. Би трябвало да говорим директно по това предложение – С какво съм съгласен с Гунър? Е, това, за това ще говоря сега. Е, би трябвало в, е, това досие да са включени всички банки и кредитни институции в Съюза. Държавите членки трябва да определят колко често трябва да има оздравителни планове. Радвам се, че не прави разликата за и между инструмента за рекапитализация и другите инструменти. Освен това, е, го подкрепям, че държавите членки, те трябва да запазят компетентността си по отношение на схемата за гарантиране на депозити. Те трябва да решават по тези въпроси. А сега с нещата, с които не съм съгласен и които трябва да до, до, обсъдим допълнително. Смятам, че инструмента за рекапитализация е правилен и навременен, но както каза Гонър, този превентивен ефект, който се цели, може да се загуби, ако в една много сериозна ситуация. Какво имам предвид? Един такъв инструмент. Ако бъде създаден този инструмент, трябва да намерим потенциални инвеститори за него, защото някои банки ще е, се закрият и не може да кажем на една банка, да се концентрира само върху рискови дейности, рискови инвестиции. Това би, дове, би, би довело, че ще увеличим рисковете и то ще ги преформулираме, но няма да ги е, елиминираме. Сега въпросът е кой може да бъде един такъв инвеститор за такива е, инструмент, за такъв инструмент, например страхователните дружества. страхователните дружества не могат да бъдат инвеститори в дългосрочен план за такъв инструмент. Естествено, застрахователните дружества могат да обещаят, че ще управляват е, парите, средствата добросъвестно, но това може просто да си остане обещание. Сега пенсионните фондове, там могат пък да се закупят лихви. Така че е, нещата не са ясни. Трябва да помислим кой или какви организации могат да са инвеститори за този инструмент. На второ място. Е, как трябва да се третират капитали на банки, е, които предстои да бъдат е, ликвидирани? Комисията беше много резервирана и дава един номесечен срок за това управление, за ликвидирането на банките и управлението на техните активи. Но въпросът е, от друга страна, и колко голям трябва да бъде този инструмент колеги от университета в Франкфурт казват 5% и то от общите активи, не от рисковите активи. Така че това е, е много важно да се обсъди този въпрос и смятам, че това е правилният подход. Може би 5% е разумна цифра, разумен процент. Ако помислим обаче, че ако имаме изисквания за собствения капитал, то изискването за инструмента трябва да е амбициозно. Мисля, че оздравяването и преструктурирането на кредитните институции трябва да се случва и на индивидуална основа, не само на колективна основа. Защото в противен случай няма да решим общия проблем. Тоест, дъщерни дружества и предприятия ма, майки трябва да бъдат еднакво обхванати от а, тази рамка. Надзора. Трябва ли да има отделен орган по ликвидацията, така както е, който си сътрудничи с надзорния орган. Колко тясно трябва да е това сътрудничество? И аз подкрепям Гунър, когато той казва, че трябва, може би, да помислим за възможността за държавна намеса тук. Историята показва, че е много възможно през следващите години аз не говоря за утре, говоря за период след около 5 години, да речем. Не е невъзможно отново да се случи финансова криза, защото финансовите институции няма да са а, да разполагат а, с финансови инструменти, така че да се справят сами без държавна намеса. Това е огромна опасност. В такъв случай подхода на Гонърс ми се струва разумен. Е, той говори от собствен опит. Той е бил в Швеция през 90-те години на отговорна позиция, когато се е сринал банковия сектор, така че той знае за какво говори. И на последно място. Ясно е, че фондовете както фонда по ликвидация, така и фонда за схемата за гарантиране на депозите трябва да са си на мястото и трябва да са снабдени с, допъл... да, с достатъчно средства. Много е важно тук А много е важно правилата да са ясни. Какво имаме в момента? Отделни държави членки се опитват да създадат подобни фондове, но те се използват е, по различен начин. В Швеция, например, тези фондове се използват за, изравняване, за, за погасяване на държавния дълг, в други държави за други цели. Но според мен, е, тук не би трябвало да имаме разнобой. Е, трябва да има равнопоставено за тези фондове. По принцип, мисля, че Гонър се е справил много добре и очаквам плодотворна дискусия с докладчиците в Сянка. Дискусиите до момента бяха такива. Благодаря. I've got Филип. Благодаря. Филип иска думата. Благодаря, господин председател. Гонар, направо ме в беси, когато казваш, че има широко съгласие да не се социализират загубите и да се приватизират печалбите, по никакъв начин не спомена Гърция. Е, то се предполагаше. Е, процедурен въпрос. Ирландия не беше спомената. И така. Е, сега малко по-сериозно. Ще се занимая конкретно с това доклад. Вече коментирахме е, работата на комисията. Няма какво да повтарям. Първо, по отношение на рекапитализацията. Съгласен съм, че този инструмент трябва да бъде ефективен. Не мога а, е, да разбера желанието да бъде премахнат той. А, по мини изслушването искам да те поздравя. Действително то бе едно от най-полезните неща, които сме правили тук. Най- Най-важното е да може дългът да се рекапитализира, а да подлежи на рекапитализиране, защото иначе е, има опасност от е, евентуален ефект на доминото и е, кризата може да се разпространи светкавично. Затова трябва да мислим за това кой може да има право да държи такъв тип инструменти. Когато има дълг, който може да подлежи на рекапитализиране, той може да се държи на първищо равнище, но в никакъв случай не на второ и трето равнище, т.е. чрез деривативни инструменти. Не може да се допуснат деривати по отношение на рекапитализуемия дълг ако една банка иска да държи деривати върху рекапитализуем дълг на друга банка, това трябва да е забранено. След това, по отношение на намесата на държавата, съгласна съм с вас, че това е последната а, мярка. Обаче, нека да се каже все пак, че за мен това а, е е, едва ли не е, на същото равнище като оръжието за масово унищожение. А именно, имате атомна бомба. Най-добре е тя да не се използва. Същевременно враговете ви трябва да знаят много добре, че ако се стигне до най-лошото, тази система може да се използва. И така. В никакъв случай не трябва да има автоматично задействане на тази мярка. Трябва да има предвидимост и трябва всички да знаят, че тази мярка действа действително като масово, оръжие за масово унищожение, като атомна бомба. Именно а, просто заличава всички активи е, на акционерите и а, на титулярите на облигации. Трябва да има много е, силна и ясна предвидимост тук. На трето място виждам, че заличаваш тези разпоредби, които казват следното. Ако плана за възстановяване не, не отговаря на банката, тогава банката трябва да отговаря на, банк, на плана за възстановяване, на, за оздравяване. органа по оздравяване трябва да има е, възможност да договори нещо, което а, действително подлежи на оздравяване. По отношение на стрес тестовете. Бихме искали да има широко, широка възможност за провеждане на такива тестове Ясно е, че има моменти, в които може да се наложи държавна намеса, но при всички положения банките, благодарение на тези стрес тестове, могат да станат по-малко изложени на системни кризи, т.е. те могат да са, да кажем, по-малко взаимосвързани. Може да се взема решение на централно равнище за взаим... нивото на взаимосвързаност и това ще е част от изграждането на устойчивост на системата. По отношение на надзора. Различните надзорници, дали да са под една и съща шапка, можем да обсъдим тук и този въпрос, но най-важното, най-важното е ефективността. Искаме нещо, което работи. И работи с конкретни решения, а не <clears throat> с безкрайна поредица срещи. Съгласен съм а, с казаното за плановете за оздравяване на, на държавно равнище и на субсидиарно равнище и трябва да изключваме депозитарните схеми от участие в а, фондовете за оздравяване. След това по отношение на решението за банковия съюз да се съберат надзорническите механизми в един за всички европейски банки, без да има обединение на мерките по оздравяване и по гарантиране на депозитите, не би довело до резултати. Не мога да разбера защо трябва все да чакаме нови текстове. Имаме си текст, обсъждаме този текст и той ни дава възможност да направим нещата като хората. И смятам, че трябва да се възползваме от тази възможност, за да настоим да има не само система от резолюционни органи, фондове, органи за оздравяване, а да се даде възможност за всички, които искат да участват в него, да има интегриран фонд за гаранции е, или схема за гарантиране на депозитите. И накрая, в малко по-философски план, е, в заключение, Гунър ти каза, е, ние като политици искаме да сме сигурни в нещата, които твърдим и тук много открито каза ти, че не си съвсем сигурен в тезите, които обсъждаме. Това е съвсем естествено, защото тук не говорим за точна наука, но трябва да се вземат решения. Това е най-важното. Нито политическите решения, нито решенията в бизнеса са точна наука. Може да се стигне до някои грешки, но същевременно трябва съвсем ясно да се заяви, че ако не се промени настоящата архитектура, това също би било избор само по себе си, който ще си доведе до съответните последици. Така че трябва много внимателно да разгледаме и, възможността нищо да не се направи. За мен тази възможност не е добра. Да, променяме архитектурата на системата, може да се стигне до някои грешки, няма ам, възможност за точни предвиждания как ще реагира на економиката. Но това по никакъв начин не е извинение за бездействието, защото именно липсата на нормативни инструменти, липсата на регулиране ни доведе до тук. И трябва сега да направим всичко възможно подобни кризи да не се случат. Благодаря. Вики. Благодаря много, благодаря за работата на докладчиците и на докладчика. Сянка всички се опитаме да избегнем този магиосен кръг, в който банките дават и дават и дават заеми, пък държавата ги спасява, спасява, спасява. Съгласна съм с вас, че трябва да имаме единен набор от правила, възможно най-скоро. Обаче този набор от правила трябва да е добър. И а, е, в а, е, триалозите а, е, по а, директивата за капиталовите изисквания се засяга тази тема. На 21 имаме нов диалог. Не е нормално а, да се очакват депутатите да получат 160 страници, много сериозен текст в почтенските си коти, един ден преди заседанието, на което трябва да ги обсъдят. Ние работим заедно, правим всичко възможно, работим професионално, но но не можем да бъдем поставени в такива условия, защото това се отразява на качеството на работата. Съгласен съм с вас по няколко неща. Първо, специалния инструмент за управление – а, съгласна съм, че банката трябва да бъде управлявана от собствения си менеджмент, докато не се стигне до момент, в който този менеджмент не е способен да я управлява. И да се налага да се премина към оздравителната фаза. Също време, обаче по планирането на оздравяването мисля, че то трябва да засяга всички банки. Да предполагам, че давате възможност на държавите членки да е, вземат решение дали или не по-малките банки са длъжни да е, изготвят планове за оздравяване. Обаче, ако разгледате е, кризата, имаше е, именно някои по-малки банки, които стартираха винообразното развитие на кризата. Мисля, че не е, не е разумно да се казва цели отрязъци от банковата система в нашата страна не са длъжни е, или в която да била страна, не са длъжни да са готови за бедствия. От там нататък е, може да се говори за планиране на оздравяването на вътрешно равнище, не на равнище група. Е, т.е. държава по държава, а не по банкова група. Е, от там нататък. На последния триалог е, получихме и слушахме една голяма лекция от страна на комисията за това, че не добре да се настоява за допълнително капитализиране на банките на този етап на економическия цикъл. Трябва да си даваме сметка, че тук става дума за един процикличен въпрос. Искаме повече капитал, искаме повече рекапитализация на този етап, който е доста труден економически. И има постепенно въвеждане. Изкушаваме идеята да има специална категория на капитали, които могат да подлежат на рекапитализиране. Специална категория дълг, която се притежава само от конкретни а, банки, за да може а, тези банки, ако се сринат, да не се започне заразяване на цялата система. Обаче, кои са тези институции? А, това са небанкови институции, така ли? А пенсионни фондове не е ясно. Дори и само е, каквито институции да държат такива инструменти, това ще има своите политически инструменти. И честно казано, ако аз е, бях застрахователна компания, бих се е, радвала много да има специална категория дълг, която само аз съм а, мога да купувам. И няколко други от моята категория. Представете си колко а, а, прекрасен, сочен къс се предлага на тези големи фирми а, по този начин. Затова не съм сигурна, че това е толкова добра идея. От друга страна, трябва да се изслушат препоръките, които настояват а, обхвата на а, е, случаите, подлежащи на рекапитализация, да бъде възможно най-широк. Толкова широк, който, колкото е приемлив. Ето да кажем, конвертирането на капитала на банката на Шотландия – не може да се допусне това да се случи в други страни. Съгласна съм с вас, че понякога се налага държавата да се намеси, но това наистина трябва да е последно средство. И то трябва да по-скоро да е средство за купуване на време и на ликвидност, а не на дългосрочна собственост. Някой път банкерите не управляват добре банките си, но честно казано политиците може да се окаже, че ги управляват още по-зле. По въпроса на схемите за гарантиране на депозити. Разбирам, че те могат да бъдат полезни в някои страни. Но не мисля, че е добре да има хармонизиране на тези схеми. Бихме, не бихме искали да има събиране на едно място на тези схеми, които са по-малко силни и а, да се включват и други, които с, с, не разполагат с предварително заделени средства. Тоест са а, за мен безсмислени. Ето, например, шведския модел работи с нетен дълг, който не се брои за реален дълг. След това банката може да а, притежава ликвидност срещу а, този дълг. А, всичко това е хвърляне на прах в очите, прах в очите и по никакъв начин не защитава вносителите. В някои части от света вносителите ам, получават по-специално третиране, да кажем в Австралия, Штатите, е, Китай. И а, вносителите там а, са първите, които а, биват спасени а, при загуби на банката и едва след това, едва след това европейските фирми могат да разчитат на подобна услуга. Мисля, че това по никакъв начин не създава равнопоставеност. Още един сложен въпрос. Задължителните а, компетенции за медиация. В момента се обсъжда този въпрос във връзка с директивата за капиталовите изисквания. И докато не се разреши въпроса за банковия съюз, за гласуването в банковия орган и за правомощията на банковия орган, темата ще остане политически чувствителна. И така, имаме още много работа, ще работим по въпроса много активно. Надявам се да разрешим тези въпроси. Благодаря. Right. Uh... Добре. Николас Шунтес не е в залата. Нали? Такъв случай ще прочета списъка на желащите се изкажат. Има ли други, които искат да вземат думата? Да, зная, че комисията иска също да вземе отношение, ако остане време. Но първо ще дадем думата на депутатите. А, Оле Лудвиксън, готов ли сте? Микрофонът на оратора не е включен. <laughs> Благодаря. Искам да направя няколко общи бележки в отговор на работата, извършена от Гунър. Няма да навлизам в подробности, ще направя само общи коментари. В този проектов доклад са включени редица положителни моменти. На първо място необходимостта от това да има ясни мерки, за да сме наясно кога органите трябва да се намесват, кога трябва да предприемат мерки спрямо дадени банки. Предложенията, които се правят от Гунер, могат да означават, че връзката между държавата и банковата система може да стане още по-силна, отколкото до сега. Спомняме се, че тези връзки се оказаха доста доста опасни защото имаше една спирала надолу. Можем да видим какво се случи в Испания, в Ирландия и другаде. Необходимо е тези връзки между банките и държавата да бъдат разкъсани. А Гунър се опитва да ги заздрави. Това може би ще създаде повече проблеми. Освен това, той говори, че трябва да има дългосрочни мерки като механизъм за вътрешна рекапитализация. Но тази мярка трябва да се използва също много внимателно. Също фондовете за прилагане на оздравителни мерки трябва да се разглеждат предпазливо. Аз бих искал да кажа, че държавата трябва да има определено роля, но тя да е ясно определена. Но не трябва да сме наивни, трябва да имаме преди цялостната картина. Понякога се боя, че в предложенията ви отивате твърде а, далече. Моето усещане е, че трябва да излезем малко извън традиционните неща, да видим какво се прави другата, да речеме в Съединените Американски щати. Ако хвърлим поглед на там, ще видим, че има разлика между тяхната система и нашата европейска система, като имаме предвид, че американците бяха много по-решителни, отколкото Европа, а, при а, справенето с банките. Имаме тенденция също да отправяме всички проблеми на банките а, към държавата и денакоплаците, вместо да се преговаря с всяка банка по-отделно. 19 банки бяха затворени в САЩ без особени проблеми за банковия сектор. И сега в САЩ банковия сектор е в добро състояние в сравнение с европейския. Читам, че за нас е важно да положим усилия да си представим нещата глобално. Приветствам факта, че започнахте да възприемате някои социалистически идеи, например, на месата на държавата. Чудесно! Защо да не проведем манифестации на 1 май? Председателката, благодаря. Аз също съм в списъка и ще взема думата сега. Има доста интересни неща в доклада на Гунер. Много от нещата са във вярната посока и съм съгласна в голяма степен с тях и това, което каза и Вики. Относно въпроса за вътрешното покриване на дълга, струваме се, че застрахователните компании искаме да ги превърнем в застрахователи на банките. Вики се позова на директивата за капиталовите изисквания. Аз бих споменала също и Solvency 2. Не може да се поема риска в дългосрочна перспектива поради промените, които се внасят сега в законодателството. Трябва да намерим друго решение. В изменение 31 това, което предлагате, е добро, но постигането му ще бъде голямо предизвикателство и не съм убедена, че малката премия върху цената би била добро решение за инструмента за вътрешно покриване на загубите защото този е, белин инструмент е, ще се разпространи в цяла Европа. Това би било по-безопасно, но когато има е, криза, това би бил механизъм да се разпространи кризата и в застрахователния сектор, ако те държат 5% или повече от активите на банките, които подлежат на вътрешна рекапитализация. Следващата криза няма да е същата като тази, която преживяваме сега и може би процедурите ще трябва да бъдат променени. Това не бива да изключва нуждата от твърди процедури за определени видове събития, които бихме могли да предвидим. Стига те да са гъвкави, за да може да се реагира на непредвидените случаи те би биха били полезни. Не знам защо сте а, заличили а, тази а, разпоредба, какво може да направи Европейския банков а, орган, а, що се отнася и до техническите стандарти в изменение 46. Относно правата на, собственост, когато разглеждаме акционерите, капитала, трябва да предвиждаме задействане на базата на капитала, а не на базата на ликвидност, защото това е много чувствителен въпрос. Надявам се, че в бъдеще ще сме в по-добра позиция. Председателят на Международният съвет за счетоводни стандарти говори по тези въпроси, какво представлява капиталова криза и какво представлява ликвидната криза. Ако нямате капитал, стигате до ликвидна криза. Не зная дали е правилно да се заличи позоваването на задействащи механизми на базата на ликвидността. ако в последствие се окаже, че проблемът не е бил в капитала. Ако се върнем сега назад, много хора ще кажат, че не това е била причината за кризата. Липсата на капитал води до намаляване на ликвидността. Следващият оратор е Питер Симон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за този много интересен доклад. Аз говоря от мое име само. Е, не съм говорил с Елиза Парера, но искам да споделя първите си впечатления. Мисля, че е много хубаво факта, че в доклада няма смесване на фондовете – прави се разлика между схемите за гарантиране на депозитите и оздравителните мерки и ликвидационните режими. Но трябва да внимаваме да не се объркат нещата, когато става дума за отношението между банките и държавите, между финансирането на банките. Тук смятам, че съществува определен риск и гаранциите и другите инструменти, които предлага Гонер, според мен са критични. Ликвидационния фонд трябва да разполага с достатъчно средства. Схемите за гарантиране на депозитите трябва да разполага с достатъчно средства, така че да могат да опосредстват и подпомагат едно, една евентуална намеса от страна на държавата. Отново тук искам да подчертая, че това, което имаме пред нас, е един е, доклад, в който е, прага на, на схемите за гарантиране на депозитите не е, от, е, не е уточнен парламента, предполага 1,5%. А Гонар пред, предлага е, изходна позиция, която, е, която е, би довела до една много по-голяма е, сума, до един много по-висок е, прак, ако, стане, ако този процент стане зависим от покритите акции. Ето, например, ако имаме един процентен прак, то всички фондове, които биха били покрити в Европа, т.е. всичките капитали, които би трябвало да бъдат гарантирани на банките в Европа, би биха били прекалено големи. Един фонд от 78 милиарда няма да е достатъчен. А т.е. тук парламента също направи едно предложение, което не е оптимално. Трябва е, фонда за ликвидация да е много по-богат, така да се каже, по-осигурен. Е, мисля, че средствата трябва да са повече. Тук трябва да помислим, според мен. Thank you. Uh, Ола. Благодаря. Оле Шмидт. Благодаря, госпожа председател. Аз ще говоря на моя език. докладчикът е швед, така че можем да ползваме един и същи езика. Най-напред искам да благодаря на Гунер за интересния много добър доклад. Мисля, че вие откроихте някои от трудните въпроси, които трябва да се разрешат. Също признавате факта, че има сиви зони, има проблеми и е абсолютно наложително да имаме това предвид. Вие бяхте скромен във вашия подход и аз ви а, аплодирам за това. Оли, моя колега, говори по-иронично той се позова на вътрешната политика в Швеция. Може би някои не са усетили иронията. Така се атакуваме помежду си, така стоят нещата в шведската политика. Неодавна имаше едно отлично изслушване по темата. Блум Гринвин беше министър през 90-те години. Тогава Гюнер и аз бяхме членове на шведския парламент. И тогава бяха направени подобни предложения и той разреши една сложна ситуация на времето. Не бива да забравяме това. Банката Валенберг, една от перлите в короната на Швеция, беше засегната. Имаше опасност тя да фалира, но не стана. Имаше и други такива случаи. Многократно в изслушването бившия министр се позова, че на службата за дълга, че не може да се разчита само на държавна помощ за спасяване на банките. Това го казва и Гунер аз съм съгласен с него. Ние трябва да сме открити за подобни сценарии. А, не може да се изключи цяло на места на държавата. Изменение 40 а, говори за системния риск. Струва ми се, че тук има сива зона. Някои колеги говориха по този въпрос. Как ще се направи оценката какъв ще бъде вашият анализ на подобен сценарий, тъй като именно а, такава трудна ситуация можем а, да очакваме в бъдеще. Това е политически много деликатен въпрос, много трудно разрешим. Друг важен въпрос към вас, Гунер, е кога считате, че ще има риска от разпространение на трудностите Зная, че е в САЩ нещата бяха разрешени по по-различен начин, но САЩ са федерална държава, те имат различни способи за разрешаване на проблеми от този характер, отколкото Европейския съюз. В заключение, позволете ми да кажа само следното. Аз отговарях за директивата за компенсиране на инвеститорите. Все още нося такава отговорност също и по въпроса за схемата за гарантиране на депозитите, за която отговаря господин Симон. Ние настояваме да има екс антем мерки, но когато говорим за национални системи, вие казахте, че те са национални, те ще останат а, такива и че не трябва да се прави нищо, за да се застраши положението на данакоплаците в а, отделните страни. Питам се обаче, при някои ситуации, когато всичко е объркано, не считате ли, че трябва да използваме механизма за солидарност на Европейския съюз, той да бъде задействан. Това се опитваме да направим а, с схемата за компенсиране на инвеститорите. Искаме да предвидим ексанте мерки, а, за да може да се помогне на затруднените. Пет години по-късно трябва да остане задължението да се подпомогне нуждащата се държава. Затова питам Гунер, не считате ли, че трябва да имаме някакъв механизъм за солидарност и при този сценарий? Има една статия в шведския печат за Джордж Сорос, и той говори за такава солидарност и че е настъпил момента европейските държави да проявят подобна солидарност. Не можем да останем в собствените си страни, в, с различни възможности, някои се справяме по-добре и да кажем, парите са си наши, ние няма да използваме тези пари, за да спасяваме другите, тези, които са виновните. Но ако тези хора не разберат, че те са сбъркали а, и поведат всички към дъното. Мисля, че тогава трябва да проявим известна солидарност и трябва да помогнем на а, тези, които изпитват затруднение, да излязат от а, затрудненото положение. Благодаря. Разполагаме с време за реакция от страна на комисията. Марио има думата. Much, Добро утро на всички. Благодаря, госпожо председател, че ми дадохте думата. И аз, като много други в тази зала, бих искал първо да благодаря на Гунър за доклада, за положения труд. Ам... Проведохме една кратка среща. Мисля, че са ни необходими още много срещи. Ам... Традиционно работим а, добре с докладчиците, докладчиците в сянка по тези важни теми. Ми, съгласен съм с Вов Клинц, че това е един от най-важните е, доклади, който се обсъжда, които се обсъждат в момента. А, а, става дума е, за нещата, които обикновено не се виждат, но тяхното значение става ясно, когато се развалят. А, става дума за основите и за това тук искам да спомена две неща. Първо, радвам се, че докладчикът набляга на екс-анте финансирането. съгласни сме е, напълно с него и другото е, много добро нещо е, е опоменаването, че комисията действително е работила няколко месеца повече от предвиденото, но това, което е произвела, си заслужава. Бяха засегнати множество области и в доклада, и в дебата. И нека да ги изредя, защото те са много важни. Една от най-важните области е свързана с изискванията по плановете за възстановяване и оздравяване – Смятаме, че плановете за възстановяване и оздравяване не трябва да бъдат а, разводнявани. И, капит... и компетенциите за намеса трябва да бъдат запазени. Има три елемента на планове за възстановяване и оздравяване, ранна намеса и след това инструменти за намеса, включително рекапитализация. Първите два елемента са изключително важни, те трябва да останат. Нека да ви дам пример. Специален управител, който е предвиден в нашето предложение. Може той да бъде използван на всеки един етап, включително на етапа на ранна намеса. Не просто ейта, а защото има страни, в които и в момента съществува този механизъм и той се използва добре. Смятаме, че тази мярка трябва да остане. И така, това е първата е, важна тема. След това, по отношение на е, инструментите за оздравяване, включително и рекапитализацията. И в доклада, и в дебата очевидно става ясно, че всички имат интерес рекапитализацията да работи. И то да работи тогава, когато е необходима. Точно това е най-трудното. Не случайно комисията предложи един по-широк обхват. Сигурен съм, че ще обсъдим нещата е, ще говорим за това обхвата, дали да е по-широк или по-тесен. Обаче, ако имаме по-широк обхват, тогава наистина, когато ни е необходима рекапитализация, ще можем да прибегнем към нея. Защото тогава се дават много повече възможности да се задейства рекапитализацията. Оттам нататък. А, е, разширяването на инструментариума. Господин Хокмарт много ясно представи е, темата и е, тук е, смятаме, че предложението не е лошо, стига да бъде добре рамкирано. Какво имам предвид? Смятаме, че предложението е добро, защото дава правна сигурност. Вече бе казано. Много по-добре е да има правила за начина по който се използва този инструмент – отколкото да се използва без правила. И така трябва ни правна сигурност, съществено, същевременно ни трябва и предохранителни мерки, именно а, мерки, които да гарантират а, този инструмент да се използва само в крайен случай, след като а, са били използвани всички останали възможни мерки. И е, целта е да не, е, каквото и да става, да не се стига до твърде голямо нарастване на държавния дълг. Виждаме връзка между суверенния дълг и банките а, е, и по никакъв начин не трябва чрез ограничаване на предохранителните мерки да а, прикриваме тази връзка. В доклада в прембюла се вижда, че е положен голям труд, за да се изяснят нещата. Същевременно абзаците на доклада могат да бъдат формулирани малко по-ясно. Съгласен с, с, с Филип Ламбер – че трябва да се излезе от статуквото. По-настоящем няма нормативна рамка. На някои места има държавна намеса без правила, което води до хаос. За това трябва да се проделе това сътукво. И накрая. Нека да не забравяме, че всички превентивни мерки, е, ранната намеса и прочие са свързани с препоръки на Г-20 и това е много важно. Това се, е, бе направено във всички останали области в директивата за капиталовите изисквания и прочие. И, и тук по тази тема трябва да следваме препоръките на Г-20, на договореното в рамките на Г-20. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците. Всяка очакваме да работим възможно най-добре, най-качествено и най-конструктивно с вас. Благодаря. Гунър. Благодаря, благодаря за всички коментари. Филип не е в залата. Щеше ми се да го уверя, че бих искал всички зелени, бели, сини и прочи, всички цивилизовани цветове които а, имаме, да се договорят по общите цели. Съгласна съм с казаното от комисията за правната сигурност. Правната сигурност наистина е най-важният елемент. Важна е първо, защото дава възможност да се действа, когато има нужда от действие, без да се поставя под въпрос това действие. Същевременно се дава гъвкавост, гъвкавостта да се действа. А, това също е важно, защото кризите се различават една от друга. И във връзка с а, казаното от Оля Лудвикса. а, това не е шведско-шведски разговор. Радвам се, че Оля Людвигсън е доволен от изготвеното от мен за на, държавната намеса по банките. Мисля, че ще стане още по-доволен, когато разбере коментарите ми с американската банкова система. Честно казано, не съм виждал до сега социал-демократ от Швеция толкова положително да се изказва за американските банки. Е, и все пак, сериозно, Lehman Brothers, например, помислете си. Ако по това време имаше регулаторна рамка, подобна на тази, която обсъждаме, не само с възможностите за рекапитализация, но и с възможностите на държавна намеса, на държавната економика биха били спестени огромни загуби. Може би нямаше да се избегне кризата като цяло, но поне нейният ефект ще, ще да бъде значително смекчен. Нека да не забравяме, че кризата набра скорост поради случилото се с Леман Brothers и поради вярването, че Леман Brothers не е твърде е, голям, за да бъде оставен да фалира. И оттам нататък последиците и за финансовите пазари, и за реалната економика бяха разрушителни. И така, когато имаме такава тежка криза, не можем да си правим иллюзии, че няма да има нужда от държавна намеса. Оле Шмидт повдигна шведския пример. Мисля, че в Швеция имаше добри мерки срещу кризата. Добре си спомням как вървяха нещата. добре си спомням и какво трябваше да се случи, ако бяхме спазили старите правила и бяхме оставили банките да се сринат. И цената на това щеше да е много, много по-висока за шведската економика, отколкото който да било можеше да предвиди на този етап. И това са важните решения, които се вземат, когато има дълбока системна криза. Това е тема, която не можем да избегнем. Когато се вижда, че има нужда от някакво действие, по-добре е то да бъде регулирано със съответните критерии. Оле Шмидт ме попита какви са критериите. Ами, имаме много ясна дефиниция за понятието системен риск, системна криза, дефиниции, които са изковани с участието на най- добрите представители на академичните следи. Оттам нататък комисията заяви, че в преамбила нещата са много по-добре формулирани, отколкото в основния текст. А, това е интересен коментар. А, в крайна сметка не е лесно да се прилагат мерките по държавна намеса. Трябва да се дефинират правилата, но трябва да има ясни критерии, за да не стане твърде лесно да се прибягва до тази намеса. И накрая по отношение на рекапитализацията Филип спомена метафората за атомната бомба. Трябва да внимаваме с метафорите, но е много важно, когато има сериозна системна криза да няма само една альтернатива за справянето с нея. Защото когато единствената альтернатива е рекапитализацията, няма никакви други, а разходите са много високи и тогава проблемите са сериозни. Мисля, че рекапитализацията е много важен инструмент, който може да помогне за промяната на голяма част от банковата система но той трябва да бъде разписан по такъв начин, че да има много голямо доверие в начина по който се използва дори е в най-тежките моменти. И трябва да има специална среща с докладчиците всяка именно по тази тема, защото е добре да, е инструмент, но, да има инструмент, но той трябва да е инструмент, който действително е надежден. Бяха засегнати много въпроси и няма да се спирам на всичко, но по отношение на ликвидността, мисля, че най-важното е да има правна сигурност и да има съответствие с четвъртата директива за капиталовите изисквания, да няма извални решения. Защото при ликвидността проблемът не е същият като при платежоспособността. Филип спомена въпроса за възможността плановете за възстановяване да бъдат променяни от оздравителните органи. Важна е тази тема. Трябва да има яснота докъде стигат отговорностите на акционерите и докъде а, стигат отговорностите на държавните органи. Ако държавните органи се месят в работата на банките и им налагат конкретни стратегии по инвестициите, на пръв поглед това може да изглежда добре, но какво означава, но какво се случва, ако съветът е, даден ако съветът даден от е, органа поздравяване не е, е бил добър. Честно казано, не е лесна темата. Трудно да си политик. Изглежда, че е много по-лесно да управляваш тази система, ако си шофьор на такси. Всички шофьори на такси изглежда знаят какво трябва да се направи. Както и да е, трябва ни, а, трябват ни сериозни мерки, трябва ни прозрачност, трябва също така да се направи така, че банков, банките да не създават системи, които да пречат на дейността по оздравяването. И все пак, когато държавните органи дават съвети за инвестициите, те трябва да понесат и също своята отговорност. Трябва да бъде сведен до минимум обхвата на различните сценарии, за да имаме яснота и накрая по отношение на солидарността както каза Оля Шмиди и а, други колеги, много важно е да се наблегне на солидарността същевременно. С този доклад нашата цел е отговорността да бъде върната обратно надолу към банките, към акционерите, т.е. отговорността да се децентрализира. И мисля, че тя също така трябва да се децентрализира и към съответните национални органи, защото иначе създаваме допълнителен морален риск. Ето, например, механизма за стабилност. Това е огромна държавна намеса, която не е предварително регулирана. И така, много е важно банките и държавите членки да понесат, да поемат своят, напълно своята отговорност. Има различни възможности за различни системи. За мен най-добре е да има доброволно участие. И нека само да кажа следното. Наистина очаквам с нетърпение докладчиците, дискусиите с докладчиците в сянка и с останалите колеги. Много от въпросите, които се засягат тук, са доста технически, но трябва да подхождаме възможно най- отворено. А, може би има и идеологически спорове. Най-важното е да намерим общите цели. Благодаря, Гунър. Много се радвам, че а, следиш и случващото се с а, директивата за капиталовите изисквания с, и а, се опитваш да съгласуваш нещата. На 28 ноември на обяд е срока за подаване на изменения. На 17 или 18 декември ще обсъдим доклада и е, се надяваме през март да се стигне до гласуване в комисията и през юни в пленарна зала. Тоест, е, предполага се да имаме достатъчно време, за да изготвим нещо, което да постигне добри резултати. Благодаря. А сега преминаваме към девета точка от дневния ред. Е, Словния информационен документ за инвестиционните продукти. Перванш е докладчик. Ако е готова, веднага давам думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Ние започваме с първия обмен на мнение. Това е обичайно. Колегите, които искат да работят, по въпроса имаха възможност от юни да се запознаят с текста. Също и лобистите, тези, които проявяват интерес отвън към текста, имаха възможност да се запознаят с него. Става дума за проекто регламент. Изглежда това ще бъде добър инструмент – по време на дискусиите и при разглеждането на текста ще стане ясно, че има доста разпоредби в регламента, се прилагат от държавите членки относно санкциите в частност. Целта на текста е защита на инвеститорите на дребно, дори преди кризата и още повече след кризата, въпроса за защита на инвеститорите и доверието им в пазара придобива особена важност, за да могат да се поддържат спестявания, които да се използват за реалната економика при защита на потребителите. Втората цел е свързана с конкуренцията. Положението на различните инвестиционни продукти а, за дребни инвестиции, между които могат а, да избират а, инвеститорите. Третата цел е, е предлагането на продуктите да бъде надлежно направено. Този текст изглежда а, сравнително кратък и засяга малък дял от а, финансовите а, въпроси. Вие ще видите тази схема в проекто доклада. Той иллюстрира ситуацията. Това е текст, който е свързан с много други текстове. Има връзка с е, МИФИД, който разглеждам, която разглеждаме, както и с текста за застрахователните посредници, който също разглеждаме. Първият въпрос, който трябва да се поставим за защитата на, потреби, на а, инвеститорите. Става дума за обхватното а, поле. Комисията е, е, избрала сравнително а, стеснено поле, тъй като предвижда да задължи създателите на инвестиционни продукти, насочени към древните инвеститори да предоставят в документ ключова информация. Това е нещо, като ако искате да се а, купите машина за пране, и търсите конкретен вид, трябва да изчетете много информация. Целта е обаче да се предостави кратка и ясна информация на инвеститорите. Трябва да се познават инвестиционните продукти, които са обхванати от този регламент. Честно казано, аз бих предпочела да се обхванат всички древни инвестиционни продукти, а не само тези, които са включени в пакети. Предпочитам да имаме РИПС вместо ПРИПС. Имали сме възможност да обсъдим този въпрос. Ако искаме да се ограничим до ПРИПС, комисията следва линията, че няма да се обхващат продукти, чието доходност е свързана само с лихвените проценти или са обхванати от други инструменти, предвидени в проспектуста. Ние искаме да има защита на потребителите, да се гарантира конкуренцията, добри условия за търгуване с тези продукти. Са все въпроси, които подкрепяме, но искаме да се разшири малко приложното поле, свързани с три типа продукти. Първо, държавни акции и облигации. Тези инвестиционни продукти са включени в проспектуса, но те не трябва да се разглеждат като еквивалентни. Това е документ, който съдържа 15 страници. Ако искаме да има по-голяма разбираемост на текста за древните инвеститори, тези 15 страници да се сведат до 5 страници, когато става дума за припс. Втория тип продукти, които също трябва да бъдат включени в приложното поле, според мен, са продукти, предлагани от банките. И третия тип продукти са живото, за страховките живот. Няма да навлизам в подробности какви са обосновките за тези предложения, като оставям на страна факта, че искаме да се обхванат всички продукти за древни инвестиции. Има и друго съображение – ако се подготви документ с основна информация, така наречения кит на английски, какво предлага комисията да бъде включено? Може да има известно а, но изместване. Ако искаме да са наясно инвеститорите за пазара, те трябва да разполагат с документ, който да е ясен, и той да е свързан с документ, който да включва една по-широка гама от инструменти, към които те проявяват интерес. Например, облигации или акции, които са свързани с определени условия. Да не им се налага да търсят дълго тази информация. Второто ни съображение, което изисква внимателно разглеждане, се отнася до съдържанието на документа и какъв е показателя за риск. Аз проведох много консултации, запознах се с много материали, имахме възможност да обсъдим въпроса. Показателя за риск, който е предвиден тук, е с обратно зата. Гледа към миналото, а не напред. Ние знаем какво става отзад, но когато шофирате, трябва да знаете какво става пред автомобила ви. Не може да разчитаме само на миналото изпълнение, защото може да има подценяване. на какво може да се случи с ликвидността а, или с а, това, което се предлага на контрагентите. Този текст трябва да се разгледа по-внимателно. Второто ни съображение е свързано с характера на инвестициите. Аз читам, дали ще са, те трябва да са насочени към използване на спестените средства към влоговете с образователна цел, както и да се отговори на търсенето на вложителите. Този документ с основна информация трябва да предоставя такава информация, която ги интересува. На трето място трябва да разгледаме хвърлянето на връзката между документа с основна информация КИД и документа основна информация за инвеститорите, което се предлага по отношение на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Но сега се използва за продукти, които излизат извън на рамките на КИПЦК. Ние можем да удължим или съкратим информацията. А, всъщност, дали трябва да се включва в КИД това, което е включено в КИД? Е въпрос, който трябва да се разгледа отново. На следващо място въпроса за санкциите. И режима на онези продукти, които се изчитат за рискови е, или които, при които има злоупотреба при предлагането. МИФ се отнася само до правомощията на ЕСМА, докато тук става дума за продукти, които трябва да бъдат обект на надзор също от органа за надзор на, на банките. Още няколко неща, които съм обсъждала с колегите. Най-напред този основен документ се изготвя от тези, които създават продуктите и разпространителите го предоставят на клиентите на дребно. Целта на текста е да се информират дребните инвеститори. Честно казано, аз нямам статистически данни, но интуитивно считам, че когато се определя а, стратегия за инвестиране на древно, какво има смисъл? Много говорихме за миф а, по този въпрос. Какво а, натежава, когато се взема решение за дадена а, инвестиция? В голяма степен това е свързано с а, данъчния режим Това е изключително решаващо съображение. Ако имаме четири странички, които са добре оформени, но ако една четвърт говори за данъчната система, няма информация за данъчната система, на която подлежат тези продукти, тогава няма да е достатъчна тази информация. Може би трябва да има празна страница, където а, дистрибутора трябва да включи информация за данъчния режим, който ще се прилага в съответната страна към тези продукти. ние също трябва да видим по какъв начин този документ с основна информация ще се а, прилага а, спрямо продукти, които ще бъдат а, създавани извън Европейския съюз. Благодаря, Перванш. От името на НП а, Серпа има думата. Благодаря. Мисля, че Основната идея на този текст е много навременна. Трябва ни по-добра защита на потребителите, трябва потребителите да са по-добре информирани и ни трябва подразбираем набор от правила. Така продуктите ще са по-сравними. Предложението на комисията без сегнато от докладчицата, аз споделям нейното мнение. Има много неща, които все още трябва да свършим. Най-напред. Ако искаме да осигурим сравняемостта на продуктите и да дадем добра информация на потребителите, и да улесним достъпа до информация, то трябва да знаем, че трябва да положим много усилия. Имаме сравнително нови текстове в тази област – И аз смятам, че е, тези насоки, които изготвяме тук, вървят и трябва да вървят в същата насока, в която вече са изготвени досегашните документи. В противен случай потребителите ще се объркат. Ще имаме различни, два различни набора от а, информа, информа, информационни материали. Не зная, не мисля, че това ще е добре. Сега за състрахователните предприятия и <clears throat> инвеститорите на древно, е, Те трябва да знаят как да могат да сравняват инвестиционните продукти. Що се отнася до обхвата? Знаем, че пенсионните фондове няма да са обхванати от приложното поле на регламента. Но пенсионерите също трябва да бъдат информирани по какъв начин могат да инвестират. Така че този аспект трябва тук да бъде взет предвид. Основният проблем е. Начина на описание на рейска. Аз съм резервирана по отношение на факта дали тук може да бъде заложена в цялата информация, която потребителите, от която потребителите имат нужда. Не съм сигурна. Има различни видове рискове, знаем го това. Има риск свързан с печалбата. Може да греша, но се страхувам малко, че е, имам чувството, че съществува опасност от прекалено опростяване. Може да подведем инвеститорите. Ако нещо се описва като стабилно, и обещава печалба, може по този начин да подведем потребителите и може би по-добре е да ги насочим към по-низко рискови продукти. Инвеститорите може да загубят парите си поради структурата на разходите, за които не са информирани, а не поради това, че пазарите са нестабилни така, а, избягвайки риска от нестабилността на пазарите, инвеститорите въпреки това могат да понесат загуба поради това, поради факта, че структурата на разходите не е добре описана. Освен това, инфлацията – тя също трябва да бъде включена в информационния пакет. Основният документ за описване на инвестициите трябва да е компактен. Сега за надзора <clears throat> Е, трябва, той, надзорът трябва да бъде всеобхватен. За пенсионните фондове казах, трябва да, пенсионните фондове също трябва да бъдат включени, тъй като става дума все пак за защита на потребителите. Аз сега ще говоря от името на Алде. Може би сега е подходящият момент. По въпроса за обхвата, който постави перванш. Аз имам известна симпатия към този въпрос. Когато разглеждаме пенсионните продукти, държавите членки казват, ние правим нещата по-различно от други държави. Но аз съм за това да има някаква съпоставимост. Също да има по-прости продукти. Това трябва да бъде отправната точка за парламента. Двете изключения, когато а, доходите зависят изцяло от лихвените проценти, считам, че тук а, дребният инвеститор може би ще се нуждае от а, известни насоки. Когато говорим за други документи с основна информация за инвеститорите, трябва да се опитаме да намерим връзка между различните документи, за да не си противоречат те и да няма препратки от един документ към друг. Харесва ми идеята да има пояснение какви са данъчните режими, които въжат за инвестиционния продукт. Това е голям проблем за инвеститорите, когато риска за пазарния риск е свързан с промени в данъчното облагане. Затова ние трябва да видим как може да се обяснят тези неща. Когато искате да се купите един хладилник, има най-различни показатели, казват ви колко потребява, как действа и прочее и прочее. И информацията е доста сложна. Трудно е да се направи описание, да се намери нужния баланс, за да вземете информирано а, решение. Не зная дали това може да се направи за инвестиционните продукти. Може би е по-скоро пожелателно. Знаете, че аз винаги съм настоявала да има опростяване, затова считам, че трябва да се мери баланс между нещо, което е толкова просто, че е безмислено или подвеждащо, и нещо, което е прекалено дълго, е, има твърде много сложни препратки, Считам, че трябва да стигнем до такъв момент, при който а, продуктите, ако не могат да бъдат ясно описани, а, ще си поставим а, въпроса какво ще стане, когато тези продукти се предлагат на древните инвеститори, как тези хора ще могат да направят своя информиран избор. Не е добре прекалено много информация да се предоставя. Аз не харесвам, например, такива информации, в които има твърде много освобождаване от отговорност, твърде много условности. По въпроса кога трябва да се осъвременява документа с основната информация, това е много съществен въпрос. когато инвестирам в различни... Аз имам предложение непрекъснато за различни инвестиционни продукти. Понякога ми се иска това да спре. Аз не искам да имам най-различни инвестиционни продукти или пък да се разпростирам толкова на широко. Аз понякога се питам каква част от моята пенсия а, отива за да се произвежда тези купища документи, които не са полезни. В самия документ трябва да е ясно кога може да се очаква усъвременяване на информацията от потребителите. Това трябва да става, когато има нещо, което съществено се е променило, но трябва да видим как се дефинира този момент. Не трябва да има осъвременяване, което да води до прекалени разходи и до разширяване на обема на информацията, която се предоставя, така че хората да нямат желание да я четат изобщо. Относно заглавията на различните под точки, например, какво може да очаквате, когато се пенсионирате и, и прочие, какви рискове може да очаквате. Това са доста а, широки описания. Може би трябва да се придържаме това, което беше направено по отношение на ПК и ПЦК. Може би трябва да имаме а, също информация за това какъв е пазарния риск, че ако има по-висока доходност, понякога а, тя може да бъде а, намалена а, чрез таксите, които се плащат. Така че трябва да има анализ на различните рискове, как може да се справим с тях. Потребители иска да знае какво ще получи, какво може да сложи в джоба си. И това беше въпрос поставен от Серпа. Може би това е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Иначе можете да анализирате риска и да си правите сметка какво ще получите, но може да се окаже напълно невярно вашето изчисление поради структурата на разходите. Сигурно ще ми хрумнат още много неща, когато седна и помисля за изменения. Това са някои предварителни бележки. Свен не е тук. Не зная дали вече е станал баща, нямам най-нова информация по въпроса. Филип, от негово име ли говориш? Аз не съм Свен Гиглот, няма да говоря и на немски, но той ме помоли да го заместя не на раждането, но да го заместя тук пред вас. Аз... Наистина ли? Не сте мислили за това, Шарон? Не сте, не сте ли мислили е, по това досие, наистина? Е, толкова за толкова много неща, иначе мислите. Е, въпреки това, сега искам да кажа следното. Прозрачността е важна. Трябва да я увеличим. Това е основната цел на текста. Това го подкрепяме. И освен това, санкциите са също важни. Наказанията са също важни, защото правила без санкции просто не са правила. Има някои аспекти, които бихме искали да подобрим. Знаете, ние подкрепяме е, озеленяването на економиката. И в този смисъл бихме се застъпили за солидни стандарти за управлението на финансовите продукти. Искаме критериите за този набор от документи, информационни документи да са много ясни. Освен това, Искаме да видим до каква степен тези продукти са подходящи да се, по, да се продават на дребно. Тоест една предварителна оценка на инвестиционните продукти на дребно. Би трябвало да има скрининг на продуктите. И този скрининг трябва да е предварителен и много строг. Факт е, че инвеститорите трябва да кажат, че са разбрали и прочели документи, трябва, това изискване трябва да е обвързващо, дори и комуникацията да става от разстояние. Не може разстоянието да е оправдание за неразбиране. Това трябва да е обвързващо предварително условие. Искаме да са включени и перспективи за бъдещото развитие на продуктите. Разбрахме, че предложението на комисията включва и пенсионните фондове. Може би, може в този смисъл да се включи един, една дългосрочна перспектива за развитието на потен, за е, развитието на тези продукти, потенциалните сценарии за тяхното е, прилагане. Може би една оценка за пътежа трябва да бъде направена. Освен това, искаме да допълним, да направим допълнение на някои индикатори, които не се отнасят до, директно до пазара. Е, какво ще е въздействието върху тези продукти? Смяткаме, че е, въздействието на тези индикатори ще е също много важно. Освен това, възможните искове, това е област, която за нас е също важна. Тук искаме да разширим предложението, например, разширяване на обхвата, така че да са включени продуктовите дизайни, законодателството има някои дефицити тук. Разходите за получаването на продукта е, трябва и да е ясно за потребителя какви ще са неговите разходи, какво той ще трябва да заплати. Е, трябва да е ясно какви ще са очакваните ползи от е, продуктите, трябва ползите да са сравними и трябва да са изразени, печалбата трябва да е изразена в съответната валута. Когато се описват ползите в исторически сценарии, то това историческо развитие трябва да е в графична форма, така че потребителите да го разберат. И така, драги приятели, това е което аз исках да ви кажа. Надявам се, че го направих разбираемо. Благодаря ви. Благодаря. Сайт. Благодаря. Ние всички искаме да направим, да, пост... да родим едно, е, един, едно хубаво текстово дете. Надявам се тази Надявам се тази метафора да е разбираема. Я извинявам се, ако не сполучих с нея. Е, искам да кажа, че приветствам предложението на комисията. Мисля, че това е важно. Предложение за инвестиционните посредници. Мисля обаче, че може да сме по-ясни в нашето начинание. Тоест, искаме инвеститорите да могат да сравняват различни инвестиционни продукти или пък е, искаме да предоставяме повече информация на инвеститорите или пък и двете. Какво искаме всъщност? Дали искаме този документ да има някаква сила на преддоговорен документ? Т.е. трябва да сме ясни, да не сме подвеждащи в информацията си. Това е нашата основна цел. Инвеститорите трябва да могат да преценяват в подробности своите, а, своите действия. Не знае до каква степен момент, в момента въжащите изисквания в областта са легитимни. И трябва да е ясно, че този документ не би трябвало да се разглежда като единствения документ, с който трябва да се запознае е, инвеститорът. Аз не съм е, сигурен, че трябва да включим тук и пенсиите и пенсионните фондове в някои страни, например в моята страна, пенсионното осигуряване е доброволно, така че не съм сигурен дали пенсионните форми, фондове трябва да бъдат, пенсионните схеми трябва да бъдат включени тук. Може би трябва да има допълнителни дискусии по този въпрос. Подкрепям за извън съдебните разрешавания на споровете. Мисля, че това е много ефективен инструмент, но не разбирам защо има допълнителна разпоредба, с която се отнася до директивата за застрахователното посредничество. По отношение за включването на всички продукти на дребно, мисля, тук трябва да бъдем внимателни. Аз Разбирам идеята, но не знае дали няма да взривим обхватното поле на този документ. И за, по повод на това, което каза господин, госпожа а, Бареш, не разбрах дали имате предвид и държавните облигации. Ако това е така, а, мисля, че тук трябва да сме предпазливи. Сега банковите продукти. Много от потребителите смятат, че когато оставят парите си в банките, те си остават в банките. Всъщност банката взима парите и ги дава на заем на други институции. Така че би трябвало за тези процеси потребителите да са информирани, тук да има прозрачност и е, схемите за гарантиране на депозитите трябва да вземат предвид именно тази информация. Въпросът е да, тогава за потребителите къде да си оставят парите. Трябва да обсъдим, според мен, всички тези въпроси с докладчиците в сянка. Е, идеята ни е, искаме да защитим инвестициите, искаме да защитим потребителите. Нека, се, нека работим в посока на опростяване на информацията, нека сме прозрачни, но Както каза Шерен, прекалено голяма прозрачност. Не знаем докъде това ще доведе. За почтата може това да е добре, но за почтачията може и да не. А някой друг иска ли да се изкаже? Кейт. Um, Благодаря, госпожа председател. Просто е, един коментар като докладчик Сянка по директивата за пазарите на финансови инструменти е, има връзка между тази тема и директивата и докладчите в Сянка по МИФИТ обсъдиха инстру... ин... Е, документацията по един изключително политизиран начин. Изненадах се, че сме много по-малко съсредоточени върху потребителя, отколкото очаквах. И е, за това настоявам тук информацията да е не, действително насочена към потребителя, за да може да ни дава някаква защита за инвестициите, за инвеститора за в бъдеще. Опасявам се, че лека по лека инструментите трябва, могат да станат още по-сложни и по-малко ясни за потребителите. При всички положения трябва да има разкриване а, на всички а, разходи в една стандартизирана форма и за тази цел документът трябва действително да спазва изискванията. Много трудно е да се сравняват продуктите и за това е важно да гарантираме такава възможност. ето да кажем, има продукти, по които се плащат 12 различни такси и така възвръщаемостта върху конкретния инвестиционен продукт за потребителя, за инвеститора се намалява значително и е много лесно тези такси да останат скрите, скрити, защото не е от интерес на пазара таксите да се разкриват. Така че тук трябва да настоим наистина всичко да се представи е, е, открито и въобще който и да било инвестиционен продукт, всички видове инвестиционни продукти трябва да бъдат представени по начин, който да позволява е, сравняването. Защото инвеститорите рядко е, знаят е, разликата между PRIP, и други продукти. Е, или или е, е, финансови организации. Така че е, по отношение на съвета, съветите за инвестициите, обсъдихме вече този въпрос. Държавите членки могат да, наложат забрана на бонусите, свързани с тези съвети, но най-важното е инвеститорите да знаят, кои са националните органи, отговорни не само за надзираването на продукта, но и за надзираването на лицето, което им ги продава. В страни като моята е много важна, важно е, да се да има яснота кой точно е, надзирава продукта и лицата, които го продават. А в страните, където няма задължително разкриване на тази информация, потребителите не знаят какво ниво на защита имат. Ето, например, по... говори от опит. Ба... Майка ми трябваше да разбере дали а, инвестиционният съветник а, е надзираван и от кого. Тя попита и се оказа, че в Великобритания, макар че той работи там, този инвестиционен съветник не е надзираван от органите на Великобритания, от, а от тези на един друг, много по-малък остров. Така че виждате, че възникват такива проблеми. И накрая по отношение наказаното от Кей за директивата за разплащателните услуги също настояхме е, да има яснота кой е надзорника по банковите сметки и прекарах един много интересен половин час в търсене на регулаторните органи. Така информацията трябва не само да е на лице, а трябва да е и лесно достъпна, не просто да погреба на някъде. Иска ли някой да направи коментар? Първа. Благодаря. Това беше добра дискусия. Търсим сближаване. Относно съпоставимостта, трябва да имаме предвид тази цел – ще работим тясно и по директивата за застрахователното посредничество. Тези два документа не напразно се разглеждат заедно, защото между тях има ясна връзка. Този текст първоначално имаше по-различно название – последствие се сведе е, до основен информационен документ е, на английски KID. Предвид на изобретателността на парламента се загуби част от е, това, което се имаше предвид относно това дали трябва да се одобряват предварително а, продуктите, които се предлагат на древните инвеститори. Това е актуален въпрос за някои страни и този въпрос трябва внимателно да се наблюдава относно връзката а, с а, ПК и ПЦК. Считам, че трябва да има такава връзка, особено, що се отнася и до въпроса за отговорността. Тук трябва внимателно да се прави оценка. Критериите за риск. Почти всички споменахте този въпрос. Не е достатъчно да гледаме само към а, а, миналото. Риска, свързан с ликвидността на а, контрагентите, трябва да а, бъде включен в а, пакета. По въпроса за пенсиите, аз съм си поставила този въпрос. Припса са продукти, които са свързани с пенсиите, но не с пенсионните фондове като такива. Затова се поколебах дали да се включат. Реших да не се отива в тази посока по много причини. Първо, тъй като ще се получи неравновесие в текста, ако се поставят вътре пенсионните фондове те ще вземат половината от масата на инвестициите, които се визират. И има риск нещата да се наклонят повече към рисковете, свързани с инвестициите на пенсионните фондове. Затова ние ги изключваме. Можем да се надяваме, че този въпрос ще бъде разгледан при преразглеждането на съответната директива. По въпроса за данъчния режим, това ще бъде труден въпрос за съвета, но ако сме честни, трябва да го направим. Ако аз съм инвеститор, не ме интересува кой е изготвил документа. Аз искам да получа документ, който да ми дава полезната информация, от която се нуждаем. Вече говорих за правомощията на надзорните органи, въпрос за предварителното одобряване и за отеглянето на продукти, за въпроси, които трябва да се разгледат по-отблизо, за държавните фондове, в отговор на казаното от Камал. Аз говорих за тези фондове, не само за облигациите. Ако гръцкия дълг бъде предложен на обществеността, може би това ще има а, връзка. Но нашата основна цел е да защитим потребителите, на най-вече дребните инвеститори. Доколкото знам, държавния дълг не се купува а, само от а, древните инвеститори, освен ако няма нещо ново, което не съм забелязала. За пълната прозрачност, а, свързана с комисионните, ние проведохме дискусии в. А, връзка с а, а, МИФ. Съгласна съм с Филип Ламберг, той вече не е в залата, че че трябва да има котика, която да бъде отбелязана дали информацията е, е достатъчна. Необходимо е да има известен формализъм. Ние ще разгледаме този текст с, тези, които ще водят преговорите. Също ще работя съвместно и с подпомагащите комисии по правните въпроси и гражданските свободи. Може би а, трябва да помислим, казва председателката, дали да не предвидим случаи, когато ще трябва да а, има вътрешна рекапитализация и при нас. На 28 ноември ще разгледаме от доклада. Крайният срок за изменение е 10 декември. Разглеждане на измененията на 21 януари гласуване на 20 марта и влизане в пленарна зала през април. Това е за сега графика за този доклад. Благодаря много. Преминаваме към точка 10. Предложение за директива за застрахователното посредничество. Сега ще отстъпя председателския стол на заместник председателя. Gracias, eh, Presidenta. Como ha dicho Sharon, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la revisión de la directiva de... И така, както каза Шерон, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е предложение за директива относно застрахователното посредничество. Това е преработеният текст. Докладчикът има думата. Благодаря. Заедно с секретарията Изработихме работен документ. Представихме го през октомври на комисията. Става дума за застрахователното посредничество. На четири страници бяхме описали основните точки за дискусия. Това не е крайната оценка, това е по-скоро оценка на въпросите, които бяхме задали. Проектът трябва да е готов до края на ноември. Благодаря на секретарията за подкрепата. Този проект е част от международната, международната регулация на, на финансовите пазари, но, но също така допринася и за равнопоставеността на финансовите продукти, а също така и увеличава защитата на потребителите. Както знаете, имаме Помолили сме за консултация от ИМКО. Не зная какво е становището, но се надявам, че Комисията по економически въпроси и ИНКО наистина ще е правилното място, което да ни консултира. Значи ИМКО ще ни подпомогне със становище, но във всички случаи, когато говорим за дългосрочните застрахователни продукти, а, трябва да имаме предвид и финансовата и в регулирането на финансовите пазари. Имаме около 1 милион застрахователни посредници в Европа. Това са предимно малки и средни предприятия. И застрахователното посредничество е много важен търговски канал, който генерира е, около 80% от БВП на държавата. Това е осреднена стойност за държавите членки. Става дума тук за голям брой транзакции с различни продавачи, между различни купувачи и продавачи. Посредниците се опи... предоставят на потребителите административни услуги, влизане и достъп до пазара. По принцип, Европейската комисия успя на базата на МД-1 директивата директивата за пазарите на финансовите инструменти. Комисията успя да направи един преработен текст. Идеята е да се осъществи една минимална хармонизация на законодателствата. Е, структурите на пазарите на застрахователите в европейските страни са много различни, разнообразни. Ние не искаме пълна хармонизация, искаме една минимална хармонизация. Факта, че съществуват над 1 милион застрахователни посредници, стои в противовес на това, че на, на, на желанието ни на свръхрегулиране. Ние не искаме свръхрегулиране. Искаме да намалим разходите за застрахователното посредничество. Това е един основен принцип. Продуктите трябва да станат по-разбираеми. Комисията е взела предвид тази идея, този принцип. На първо място искам да се спра на член първи. Комисията предлага разширяване на обхватното поле върху като се включат и презастрахователните продукти с инвестиционни елементи. Тоест, това са различни аспекти – и може да се помисли дали обезпеченията трябва да се включат, защото според нас покриването на щетите се прави от технически експерти. Европейския надзорен орган е на мнение, че не бива да се включват тези въпроси в обхватното поле. Сега, на второ място става дума за различните застраховки. Например, застраховка по туристическите а, застраховки. 140 милиона на година са застраховките по време на пътуване сумите са сравнително ниски, освен ако не се направи договор за една година. Комисионните са, представляват половината от сумата. И според мен може да има изключение тук. Това е изключение може да продължи да съществува, така защитаваме потребителите. Ако в бъдеще се въведе изискване за квалификация, т.е. туристическото бюро да има компетентен застраховател, който да сключва тези застраховки, това би увеличило много разходите на бюрото. Когато се прави една такава за страховка. Разходите са малки, себестойността е малка, така че това изключение може да остане. Е, друго едно изключение, това е в областта, в сектора на продажбата на коли, лизинга на коли. Там също се случва застраховка. Никой не знае обаче какви са застрахователните елементи в един договор за лизинг. И не може да имаме такава ситуация. Говорихме сега за консултационните, за продуктите с консултативен елемент. Не може да има една двойна или тройна застраховка, включена в е, лизинговия договор. Така че лизинговите договори трябва и би трябвало да са третирани специално, когато включват а, големи застраховки. Трябва да изчакаме становището на Европейския, на, на Европейския съвет по застраховките. На следващо място, член 3 и 4. Тук става дума за регистрацията, изискването за регистрация. Има различни процедури в държавите членки. Въпросът е дали чрез разширяването на, обхват, на обхватното поле, застрахователите и техните е, сътрудници трябва да се регистрират. Комисията не го препоръчва, но някои съюзи, съвети, комитети се изказват именно в тази посока. Според мен регистрация не е необходима, защото квалификация е необходима, когато се продават собствени продукти и застрахователни продукти. Това е ясно. Сега за обезпечението. Комисията прави определено предложение. Тук то трябва да се дообсъди. Не бива да се създава допълнителна бюрокрация сега. Заместване, изместването на регистрираните посредници е, чрез посредници, обвързани с договор, е, това е нещо, което също трябва да бъде осветлено допълнително. На следващо място има предложение <clears throat> за квалификацията и за предлагането на е, продукти, 40 часа на година, около 200 продукти. Тук има определени е, цифри, определени стойности, кой може да предлага продукти, как трябва да се осъществява квалификацията, как да се сертифицират продуктите. Допълнителната квалификация според мен е много важна област, защото има толкова много нови продукти, особено по отношение на дългосрочните инвестиции, че наистина допълнителна квалификация е необходима. Точка 17. Конфликти на интереси и прозрачност. Тук има различни предложения и дебатът е много ошипен. Подобен е, дебат е, се води и при фирма, и по повод на финансовите услуги. Предложението тук е, е комисионните а, да се Е, да продължат да съществуват, но всъщност какво ще се получи, ако продължим тази тенденция? Ще има борба за комисиони и предлагане на по-низки е, или по-високи комисиони, а няма да се следи качеството на застраховката. А, така че, ако искаме дългосрочни положителни ефекти, трябва да сме предпазливи. Тук застрахователното посредничество по интернет също трябва да бъде взето предвид. В крайна сметка, потребителите имат най-голяма нужда от консултации. В интернет се предлагат различни комисионни от 500 до 1000, от 200 до 1000, така че съществува определен риск тук. Риск породен от мнимата прозрачност, е риск, който ще замъгли самия продукт и ще насочи вниманието върху ценовата страна на продукта. Зная, че европейски съвети по защита на потребителите, организации по защита на потребителите са на друго мнение. Един друг въпрос. Публикуването на заплатите, на печалбата, генерирана от е, застрахователните продукти. Мисля, че британската система On Request е много не, се, е, е, не е много добра. Това е определен Определено е един подход а, за страхователното посредничество във Франция а, за сравнение е регулирано по друг начин. Така че само по запитване Това е една система on request, която се оказва объркваща. Има и допълнителни технически затруднения, когато става дума за отчитането и за изчислението на цената на продукта. Според мен, публикуването на е, източника на продукта и структурата на продукта са една по-добра альтернатива от подвеждаща информация и мнима прозрачност. Трябва да говорим по този въпрос. Във всички случаи искам да оставя този въпрос на, на компетенцията на държавите членки. Сега, а, следващият въпрос е за инвестирането в застрахователните продукти. Въпросът е какви могат да са сроковете, как да бъдат третирани тези продукти, дали могат да се сравняват с истинските, чистите инвестиционни продукти или пък застрахователните продукти трябва да бъдат третирани по друг начин, защото те не са по всяко време търгуеми. Застраховка живот и подобните застраховки имам предвид тук. Може да се каже, че ако те нямат крайен е, срок, те са сравними с, с е, инвестиционните продукти, А ако има такъв срок, те могат да попаднат под в приложното поле на директивата за застраховките. В противен случай в приложното поле на директивата за финансовите услуги. Опитът от Дани и Финландия какво показва? Че е, че когато има Възможно само за консултации на базата на хонорар, то тогава настъпва дефицит на такива услуги. Стандарта в Дания и Финландия е консултация само на хонорар и последствията са, че застрахователните продукти не са познати и намаля. И този пазар се свива. Сравнимостта е, на продуктите е трудна. В такъв случай е добре да има едно открито публикуване на структурата на продуктите, на разходите и на техните цени. Така всеки може да вземе своето решение. И накрая, делегираните актове. Тук става дума за нивото на хармонизация. Комисията предлага навсякъде по всички финансови въпроси да има делегирани актове. Какво имам предвид тук? Тук става дума за критериите, за отговорността на, към потребителите, за начина на решаване на споровете. Според мен по този начин се създава един допълнителен пазар на регулиране на обезпеченията. Това комисията си го представя доста просто, но в такъв случай ще се до, достигне до едно максимално но хармонизиране, не до минимално хармонизиране. Това ще произведе най-различни бюрократични правила, ще има възможност за протекционизъм, към който така и така държавите членки са склонни. Аз по принцип съм за минимална хармонизация, но комисията може да предприеме стъпки в посока на максимална хармонизация. Браншът е, е на, и в бранша съществуват различни мнения по отношение на директивата за застрахователното посредничество, но ние с парламента, според мен, според мен, може сравнително бързо да стигнем до разумно решение. Като погледна графика, виждам, че до края на ноември трябва да представим доклад, т.е. аз, секретарията и моя офис ще представим доклад на 17-18 декември ще има вече, доклада ще бъде преведен. В средата на януари ще очаквам измененията и на 26 март бихме могли да гласуваме по текста и ако няма други проблеми, доклада може да бъде представен на априлската сесия в пленарна зала. Благодаря, господин Ланген. Все още не е, е разяснена какво точно става с компетенциите между нашата комисия и комисията по международна търговия. Чакаме решението. Господин Санчес Преседо, благодаря господин Лангер за изготвения работен документ. Много полезен документ, който излага основните елементи на предложението на комисията. Той се съсредоточава върху основните елементи на дебата и ги засегна и в уводните си бележки. Аз поделям неговите приоритети, но все пак трябва да се има предвид, че все още не е, стигна... не е достигнато до крайното решение по някои от тези въпроси. И така, няколко коментара. Съгласен съм, че имаме нужда от такова предложение. Вече близо 10 години разполагаме с правила, които управляват застраховането но, а, въпреки, а, но трябва да се има предвид, че през последните 10 години са се случили много неща. И новото предложение би трябвало да влезе в сила през 2015 година. И така, то е много актуално. Същевременно има и споразумения, постигнати в рамките на Г20 и в по-широк международен план. И трябва да се предприемат мерки, така че да има равнопоставеност в економически план и а, е, са много важни компетенциите на комисията по економически и парични въпроси. Всички действащи в областта на посредничеството трябва да имат а, е, на разположение съответните правила, за да може да има не, а, действителна конкуренция. Същевременно трябва да се включат повече потребителите при е, процеса на консултиране. Това е важно и за, за конкуренцията. Същевременно трябва да се изгради по такъв начин страхователния пазар, че да има възможно най-големи ползи за економиката. Този пазар трябва да стане по-силен и по-надежден. Има и доста деликатни въпроси, свързани с прозрачността, колективните споразумения и мисля, че правилата трябва да се прилагат за всички. Иначе няма да има достатъчно добри гаранции за лоялна конкуренция, защото някои отрасли ще са изключени. И така не трябва да забравяме следващите два елемента. Първо, сложността на застраховането. Имаме живото застраховане, не е живото застраховане и така нататък. Много големи разлики има в застрахователните продукти. Има и спомагателни застрахователни продукти. Какво се има предвид? Те са обвързани с други а, продукти които са основните продукти и това са елементи, които не могат да се разглеждат като независими продукти. Това са елементи, които обикновено се продават във връзка с продажбата на други продукти. Да кажем, за страховка, когато купите компютър или някакъв друг електронен уред. И така, мисля, че тук трябва да се прилага принципът на пропорционалност – понякога има опасност да търсим прекалено голям перфекционизъм и това може да доведе до катастрофални последици. Необходим ни е един отговорен подход, за да постигнем правилните резултати. Има изискване по отношение на професионализма на всички работещи в тази област. Това е тема, която трябва да предадем много ясно на всички. организационната част на дейността, познанията, конфликтите на интереси също трябва да бъдат засегнати много подробно. И нека да спомена още няколко въпроса. В контекста на други въпроси, ипотеките, например, засягат повече банковия отрасъл, отколкото отрасъла на услугите. И тук трябва да се види какви са банковите продукти на разположение – има ли възможност потребителя да купи един продукт без той да е обвързан с други или не. Представете си, влизате в ресторант и сте длъжни да си поръчате менюто, не мож... а, менюто на деня. Не можете да си избирате отделни ястия а, от менюто. А, и така, всички трябва да а, имат, според мен, възможност да си изберат и фиксираното меню и да си поръчват от общото. А, така че трябва да има повече възможности. Тук посредничеството е търговска дейност, но тук всъщност става дума по-скоро за маркетинг. Съветите би трябвало да са персонализирани, да вземат предвид личните интереси на клиента. И не е редно съветниците е, е да се борят за максимални печалби за фирмата. Необходими са ни по-строги правила за съветниците. Ако става дума за инвестиционни продукти, трябва да се разгледат решенията, които се приемат в други области, с цел да се преодолее опасността от непоследователност. Същевременно трябва да сме разумни в търсенето на хармонизация. Вместо да се говори за минимален набор от разпоредби или максимален набор от разпоредби, трябва да търсим ефективното решение. Благодаря на господин Санчес Преседо, а сега от името на е, групата на либералите дам думата на господин Шмидт, докладчик в Сянка. Благодаря на господин Ланген за извършената от него работа. Съгласен съм с много от нещата, които вие казахте. И в текста казвате също така, че ни трябва по-сигурна защита за инвеститорите и по-сигурна защита при инвестициите на древно. Всички сме съгласни с това. Същевременно казвате, че ни трябва функциониращ пазар и че свръхрегламентирането не е желателно. Това също е важен въпрос, който не трябва да пропускаме. Трябва да има пропорционалност, трябва да не се правят неща, които има опасност да се отразят отрицателно на интересите на потребителите. Така че много се радвам, че споменавате този въпрос тук. Както и много други колеги, и аз участвах в работата по директивата, по втората директива за пазарите на финансови инструменти и съм съгласен, че не трябва да се създават прикриващи се проблеми тук. Повдигнете въпроса за пълното хармонизиране. Той е бил повдиган и по-рано. Аз е, всъщност мисля, че това би било най-доброто решение, но е, разбира се, трябва да призная, че е свързано и с някои проблеми. Ако в някои страни а, е, а, се искат поне през преходния период едни по-строги правила, така както е предвидено и в директивата МИФИД, мисля, че не можем да разполагаме с а, правен текст, който да не предоставя тази възможност. Що се отнася до приложното поле? В Мифит се опитахме да затворим някои от пропуските. Мисля, че и тук трябва да направим същото и да говорим за това, как, кои елементи са съпоставими. Трябва да бъдем внимателни с припокриването, както казах. Има, разбира се, различни видове застраховки, които трябва да бъдат разгледани в подробности. Това също се споменава в текста. Ето, например, що се отнася до информационните документи и до предприятията за колективно инвестиране в прехвалими ценни книжа. Те тук също са засегнати, що се отнася до застраховките по депозитите, както и празните застраховки, които се, запъл... се пълнят с продукти. А, това също трябва да се дефинира. А, както каза колегата Санчес Преседо, е много важно да се даде и вярна дефиниция на съветническата дейност. И накрая ще Що се отнася до прозрачността и бонусите? Е, съгласен съм с казаното от вас. Е, и трябва да ви кажа, че няма да е лесно. Няма да е лесно за в бъдеще да се допуснат такива неравнопоставености. Съгласна съм с Кейн Суинбърн. по въпроса. Сигурен съм, че има злопотреби при продажбите и затова трябва да бъдат защитени инвеститорите. Аз като либерал трябва да кажа, че всички тези етнични, етични кодекси и насоките за поведение ам, трябва да призная, не са били достатъчно ефективни. Затова си струва да се обмислят по-строги правила и дори евентуално забрани. Мисля, че трябва да се вземе предвид и постигнатото миналата и по-миналата седмица по МИФИД и то да се включи в мотивите към преамбила. И в заключение, обучението, подготовката. За мен тя е от решаващо значение. Радвам се, че сте го включили в е, документа. Подготовката и образованието като цяло аз съм за, но разбира се, по някой път то не е достатъчно все пак не трябва да се избягва постоянното изтъкване на факта, че е необходимо потребителите да бъдат образовани, да бъдат подготвени за работата с тези финансови инструменти и мисля, че по този въпрос ще постигнем консенсус. Благодаря, господин Шмидт. А сега от името на групата на зелените виждам, че господин Филип Ламбери иска думата. They, uh... Аз съм сам днес от групата. Ще кажа нещо във връзка с казаното току-що от Оле. Намирам а, а, вашия подход а, за много разумен. Ние искаме да защитим потребителите и инвеститорите, но същевременно искаме да гарантираме функционирането на пазара. Ние искаме да защитим потребителя, на... но не искаме да лишаваме потребителя от неговата отговорност. Потребителите трябва да се държат отговорно, да ни им предоставяме твърде много буфери, така че те да са сигурни, че каквото и да направят, ще бъдат спасени. Трябва да се прецизират нещата тук. Не съм изцяло съгласен с заключенията от дебата по МИФИД за забрана на събирането на комисионни. Трябва да се намери баланс между защита е, и отговорност. Ще говори за това с какво сме съгласни, какво искаме да се укрепи, с какво не сме съгласни. Ние сме съгласни с обхвата на предложението, с всички разпоредби, които целят посредниците да разполагат с нужната, отговор... нужната информация, да има санкции, тъй като правилата без санкции нямат смисъл. Подобряване качеството на съветите също е, е нещо, което подкрепяме. Какво бихме искали да се подсили? Както и при предходния дебат за ПРИПС, защо в предложението на комисията процедурата за извънсъдебно разрешаване на спорове няма задължителен характер. Ние бихме искали тази процедура да бъде задължителна. Относно прозрачността, тук е необходимо да има също документ с основна информация за потребителите и там трябва да се включва информация за комисионните, ако те не бъдат забранени. Какво не е включено в предложението? Бихме искали ясно да се покаже каква ще бъде общата доходност на съответния продукт. Например, ако става дума за застраховка на живота, след като се преспаднат всички разходи, за да е ясно за потребителя какво ще получи срещу това, което внася. Друга информация трябва да включва основните показатели за изплащането на исковете и забавенето при плащането на искове, защото потребителите често са разочаровани, когато подадат иска, се установява, че това за което претендират, не е покрито от застраховката им. Освен това, изплащането отнема много време. Трябва да а, има яснота колко се плаща, за в какъв срок. И а, какви законови мерки могат да бъдат предприяти по отношение на доставчика на застрахователната услуга. Нещо, което според нас трябва да се коригира, има дефиниция, свързана с професионалният ам, клиент. Тази дефиниция е важна, тъй като този клиент не се нуждае в кавички от информация. Дефиницията е включена в текста, там се говори за баланс над 20 милиона, оборот 40 милиона евро. Ако се сравнят тези стойности с дефиницията за малките и средни предприятия, ще видим, че нещата са различни. В, такъв, в този случай редица субекти, които се считат от Комисията за малки и средни предприятия, ще бъдат лишени от задължителна информация, която да получават от доставчика на застрахователна услуга. Не трябва ли да има дефиниции, които да се стиковат, да се използва дефиницията за малки и средни предприятия като дефиниция за професионален клиент? защото имаме прак за малки и средни предприятия в много от законодателните актове и за да има съпоставимост, трябва да имаме еднакви правила. Затова аз би казал, нека да използваме една и съща дефиниция във всички случаи. Може би ще има валидни аргументи, че тук нещата са по-различни. Аз съм готов да изслушам тези аргументи. Според мен малките и средни предприятия нямат нужната квалификация, не познават достатъчна дълбочина за страхователния бизнес. Освен това, според нас текста трябва да бъде подсилен, що се отнася до правилата, свързани с корекциите за загуби. Искаме да има яснота за ролята на коректорите на загубите може би това трябва да се посочи от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Ние очакваме да продължим да работим конструктивно по това досие. Благодаря. Разполагаме само с 6 минути време. Има още трима оратори. Затова бих искал да ви помоля да се ограничите в рамките на две минути. Давам думата на Кей. Ще бъда кратка. Аз им говоря от името на господин Фокс, който е докладчик в Сянка. Искаме да благодарим на господин Ланген за положения труд по този документ и той включи повечето от важните аспекти за нас в този документ. Тази директива трябва да се разглежда в контекста на директивите, свързани с защитата на потребителите. Трябва да работим по общи дефиниции, по общ подход, за да има равнопоставеност за всички участници и като се гарантира достатъчна степен на закрила на потребителите и инвеститорите. Трябва да има винаги съпоставимост между продуктите, там където е възможно. Трябва да работим за създаване на общ пазар, но предвид на дискусиите в рамките на МИФИД и МИФИР, виждаме, че има различни дефиниции за различните пазари в различните държави членки. Може би няма да се възприемат изцяло от всички. Трябва да се отчитат за това в известна степен националните разлики, както при разговорите по МИФИД, както каза и МЕФИД, е, трябва да насърчим държавите членки да работят в рамките на единия пазар, но ако искат да въведат по-строги мерки за защита на потребителите, не трябва да бъдат възпирани. Докладчикът подчертава разликата между краткосрочните едногодишни застраховки, където не е толкова съществено да се предлагат на толкова много информация предвид а, доходността им. Но въпреки това трябва да насърчим максимална степен на прозрачност, на съпоставимост и високо качество на предлаганите а, консултации. Трябва да се отчита и продължителността, продължителността срока на застраховката. Искаме член 13 да бъде в съответствие с директивата ADR. Давам думата на господин Катрин Стейлер, докладчик в комисията по вътрешния пазар. Приветствам доклада. Имаме изслушване в комисията им на 26 ноември. Ще бъдете информирани за това изслушване. Много важно е да работим заедно, за да постигнем възможно най-добрите резултати за потребителите. Председателя, благодаря. Давам думата на докладчика господин Ланген. Благодаря. Много разнообразни идеи ми дадохте. Всичко си записах. Моля ви обаче ако имате допълнителни коментари към моя доклад, моля, изпратете ми ги до две седмици. Благодаря за обмена на мнение и се надявам, че становището от Тимко ще върви също в посоката, в която говорихме до момента. Благодаря. На 17 и 18 декември ще обсъждаме този доклад на 4 януари трябва да се продадат измененията. На 18 и 19 февруари ще, обсъщ, ще обсъждаме доклада отново. На 26 март ще гласуваме в комисията, а през април ще гласуваме в пленарна сала доклада. По фискалис ще говорим днес след обед. Докладчик е господин Столоян. Благодаря.